Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Председателката. Добре дошла, госпожо Тайсен кандидат за член на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, социалните умения и трудовата мобилност. Писмото от новоизбрания председател на комисията Жан-Клод Юнкер, в което се очертава вашата мисия, гласи следното. Ще координирате работата, насочена към заетост, инвестиции и конкурентоспособност. Ще си сътрудничите с заместник-председателя, отговарящ по тези въпроси, както и с заместник-председателя, отговарящ за равенството и социалния диалог. Ще работите заедно и с заместник-председателя, отговарящ по економическите и парични въпроси, както и с този отговарящ за данъчното облагане и митниците ще бъдете начало на Генерална дирекция за етост, социални въпроси и приобщаване. Ще отговаряте за реформата на пазара на труда, уменията, квалификационната рамка, политиката в областта на образованието, както и за правата на хората с увреждания и работата на Евростат. Ще отговаряте освен това за връзките с четирите ресорни агенции, а именно Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, Европейския център по професионално обучение, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд и Европейската фундация по въпросите на обучението в съответствие с насоките за одобряването на кандидатурите на кандидат-комисарите, предстои парламентът да подложи на оценка кандидатурите възоснована, цитирам, цялостната им компетентност, ангажираността им на ниво Европейски съюз и личната им независимост. Парламентът следва да подложи на оценка техните познания в рамките на съответния ресор, както и комуникативните им умения. Преди да пристъпим към изслушването, нека отбележа, че разполагаме с вашите писмени отговори на предварително поставените от нас въпроси. Нашите членове разполагат с всички езикови версии на писмените ви отговори, така че сме добре подготвени. Няколко думи за регламента на разискванията. Предстои госпожа Тайсен да направи встъпително изложение в рамките на не повече от 15 минути. В края на изслушването ще имате до 5 минути за заключителни думи. След встъпителното изявление на госпожа Тайсен ще бъдат зададени 45 въпроса от членове на Европейския парламент. Дебатите ще се водят на така наречения принцип на пинг-понга, т.е. Ще има поредица от 3-минутни слотове. По една минута за въпрос и по две минути за отговор. Тъй като времето ни е ограничено, ограничен е и броят на възможностите за задаване на въпроси, ще следя много строго за спазването на времето за изказване. Ако записал се за изказване колега не е в залата, когато настъпи моментът за изказване, няма да има право да навакса. Няма да има процедура на спонтанни изказвания. Комисията по заетост е водеща комисия по време на днешното изслушване, но Комисията по култура и Комисията по правата на жените също ще участват в днешното изслушване в качеството си на подпомагащи асоциирани комисии. Добре дошли на колегите и от тези комисии. Те ще поставят редица въпроси, спадащи към ресора на техните комисии. Първият кръг от въпроси. В рамките на този кръг ще се изкажат координаторите на политическите групи и един представител на независимите членове на парламента. Осигурен е устен превод с 23 езика. Всички оратори могат да се изказват народните си езици. Аз лично ще се възползвам от тази възможност. Нека припомня на колегите, които предстои да се изказват, че изказванията им ще бъдат превеждани, т.е. не трябва да говорим прекалено бързо. Госпожа Тайсен заяви, че ще говори на родния си език холандски – когато отговаря на въпросите, тъй като иска да е колкото се може по-ясна и точна. Колеги, които от по-дълго са в парламента, знаят, че госпожа Тайсън отлично владее, освен това, английски и френски език. Днешното изслушване ще се излъчва на живо на страницата в интернет на парламента. След това ще е възможно то да бъде проследено и на видеозапис, също на страницата в интернет на парламента. Сега ще се изкажа народния си език на шведски. Ще кажа няколко стъпителни думи от свое име. Е, е av mina starkaste minnen från eh, Europaparlamentsvalrörelsen eh, i våras. Един от най-ясните ми спомени от тази годишните избори за Европейския парламент бе един телефонен разговор, който проведох с свещеник, работещ в Южна Швеция. Това бе жена свещеник. Тя бе изключително загрижена, дори бих казала отчаяна, тъй като ежедневно е свидетел на ужасяваща социална несправедливост. Вижда с очите си шофьори на тежкотоварни автомобили, които са принудени буквално да живеят в камионите на паркинг пред нейната църква. Тези хора не са сключили трудови договори, но са напълно зависими от работата си. Живеят при изключително тежки условия, тъй като зимите в Швеция са много тежки. Някои от тях не могат да се отопляват на включени двигатели, тъй като това би било прекалено скъпо и са принудени да търсят други възможности. Свидетели сме на подобни явления не само в този отрасъл. Сред потърпевшите са и жени в редица други отрасли. Това е днешната реалност. Реалност, в която се потъпкват правата на работниците поради кризата. Тези хора понякога не просто нямат работа, те нямат никакви права. За съжаление, Европейският съюз все още е много далеч от постигането на целите в рамките на стратегията Европа до 2020 година. Над 120 милиона души са изложени на риск от бедност и социална изолация. 13,5 милиона от тях са деца. Тази година безработицата в Европейския съюз бе средно 20%. Има големи разлики между държавите членки, що се отнася до процента на безработица. В някои държави над 50% от младите хора са безработни. Усетихме последиците от това явление по време на изборите за Европейски парламент. Тогава голям процент от гласовете спечелиха по-крайните партии, което бе израз на отчаянието на гражданите, на безисходицата, в която се намират те. Ако не искаме да надделеят крайно популистките десни партии, ще трябва през идните години да реформираме пазара на труда и да работим за разкриването на нови устойчиви работни места. Ще трябва да поставим акцента върху колкото се може по-ефективни действия, които да дадат равни възможности на всички, равни възможности на пазара на труда ще трябва да предприемем силни действия. Комисарят, който ще отговаря за този ресор, ще носи голяма отговорност. Европейските граждани очакват от нас да сме достатъчно категорични, за да се справим с тази важна задача. Те очакват един силен комисар, който да може да постигне промени. Не можем просто да чакаме с кръстени ръце. Назрял е моментът за действие. Нека сега дам думата на госпожа Тайсен за встъпителни думи. Нека тя ни изложи доколко са амбициозни целите, които си е поставила и какво смята да предприеме. Още веднъж добре дошла. Включете си микрофона, ако обичате. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee members. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на тази парламентарна комисия. Важно е да назоваваме нещата със собствените им имена, 26 милиона души в Европейския съюз в момента са безработни. Това е страшно. Неприемливо е. 7 милиона и половина младежи между 15 и 24 години нямат нито работа, нито се обучават някъде. Това е страшно и неприемливо. Повече от 124 милиона души са изправени пред риска от бедност или социално изключване. Това е страшно и неприемливо. И това също. И така, моите цели за следващите пет години са кристално ясни. Борба за разкриване на повече работни места и за повече социална закрила. Борба срещу бедността и социалното изключване. Това са приоритетите всъщност и на много европейци. И аз самата съм дълбоко убедена, че това са и вашите приоритети. Скъпи колеги, като депутат в Европейския парламент в продължение на 23 години, аз изпитвам уважение към тази институция и следователно никой не може да се съмнява в желанието ми да посветя е, усилия и време на европейският проект, европейския проект, който да дава конкретни резултати за хората. Винаги съм търсила широко приемане на моите предложения и в този смисъл мога да ви дам пример за последните ми два доклада за банковият надзор, както и за економическата и валутна реформа. Целта ми бе не само да постигна мнозинство, а и да придам едно социално измерение на докладите, които пиша. Винаги съм се опитвала да прехвърля мост между идеологиите на политическите групи и на институциите. Ако ме одобрите като комисар за ресора, който днес представям, ще продължа да работя в този смисъл и в този дух. Кризата нанесе много щети. Европейският съюз взе много мерки. Тези мерки бяха определено нужни. Вече започваме да виждаме резултатите и положителните резултати от това действие, въпреки че все още тези резултати са плахи. Все още не сме си възвърнали доверието на нашите съграждани. Следващата комисия следва да представи конкретни мерки, конкретни резултати. Резултати, които да са усезаеми за всички. Председателят Жан-Клод Юнкер поиска от мен да направя така, щото думата социален да започне да звучи отново с истинското си значение в контекста на социално пазарната економика. Аз, разбира се, съм защитник на тази социална пазарна економика. Тук трябва да вървят ръка за ръка успеваемостта и солидарността. Следващата комисия, следователно, трябва да бъде видима, да действа решително и в тази област, в областта на моя ресор. И в този смисъл аз искам да работя заедно с останалите кандидати за комисари и заместник председатели, именно колегите Катайнен, Добровскис и Московичи. Ние, с тримата, ще сме тим, който ще посвети усилия на това през следващите пет години да не губим от поглед в нито един момент социалното измерение на нашата законодателна дейност. Както каза господин Юнкер, кризата няма да приключи, докато не зачеркнем тази страшна цифра 26 милиона безработни в Европа. За мен всъщност няма избор между конкурентоспособност и социално благоденствие. Това е ези и тура, двете страни на една и съща монета, двете страни на пазарната социална економика. И така, борбата срещу безработицата, борбата срещу мизерията, нищетата и социалното изключване, това ще бъде приоритет за мен. Приоритет в европейски мащаб, динамичен такъв. За тези, които търсят работа, ще имаме възможност да им предоставим или поне ще се стремим да ги обучим по начин по който фирмите след това да намерят за използваеми техните умения. Тоест обучението трябва да бъде достъпно за всички и мобилността на гражданите да помага за намаляване на бедността и увеличаване на економическия растеж. Тези, които ме познават, знаят, че аз никога не търся опростени решения на осложнени въпроси. Това е, меко казано, нечестно и нерентабилно. Аз търся осезаеми резултати. Искам фирмите да могат да се развиват и да се адаптират към промените на нашият глобален свят, а ние сме част от този глобален свят. Искам също така трудещите се да могат да се чувстват полезни и да допринасят за създаването на богатство в условия, в които техните основни или накърними човешки права са зачетени и са им предоставени равни възможности мъже и жени, граждани на една или на друга държава членка, хора с увреждания. Всички, всички трябва да могат да имат достъп. Всички трябва да имат гарантиран достъп до пазара трябва да имат съответно и право на равно възнаграждение за равноположен труд. И така, нашата конкурентност и нашите системи за социална грижа и изискват също така да можем да, удо... да регистрираме бързо злоупотребите и да ги наказваме. И така, четири ще бъдат моите приоритети на първо място. Създаването на работни места, разкриването на нови такива тези, които изчезнаха заради кризата, са милиони, наброяват огромни цифри. И за да могат безработните отново да имат изход, трябва на първо място да създадем, да разкрием работни места. Фирмите, следователно и малките и средни предприятия по-специално, имат нужда от благоприятни условия, в които да развиват своята или традиционна, или новаторска дейност и следователно да могат да завоюват нови пазари. Второ, достъп до тези работни места. В момента съществува масова безработица заедно с застаряващо население, а пък младите, за съжаление, нямат възможност да предоставят исканите от тях удостоверения за квалификация. Следователно, трябва допълнителни условия за насочване на хората, за да помогнем на жените или пък на хората с увреждания да получат пълен достъп до този път трудов пазар и да не са жертва повече на дълготрайна безработица. Как може да се постигне това? Например, чрез повече мобилност. И тази мобилност трябва да получи пълната наша подкрепа. кра... На трето място. Квалификациите. Нашата конкурентно способност зависи на първо място от конкурентоспособността ни. Днешните работници, днесните трудещи се могат да изпълняват много професии и за това трябва да са готови за непрекъснато рециклиране и преквалифициране, независимо от възрастта си. На четвърто място социалната грижа, социалната защита. Това е ключова инвестиция, ключов залог за нашето благоденствие. През 2010 година си поставихме ясна цел от до 2020 до 2020 година да намалим с 20 милиона хората, живеещи под прага на бедността. За съжаление обаче, кризата не ни позволи да постигнем тази си цел, точно обратното дори. Цифрата се увеличи. Следователно, нашата система за социална грижа трябва да бъде по-зряла, по-ефикасна и да цели постигане на резултати, както в краткосрочен, така и дългосрочен план. Скъпи колеги, за да постигнем тези резултати, тези приоритети, аз ще се възползвам от всички инструменти, с които разполага Европейската комисия и на първо място тези, които изброих преди малко, а именно на първо място – инвестициите. Инвестиции в нови работни места, за да могат безработните отново да се върнат на работа. И в този контекст ще работи с заместник председателя на комисията Юрки Катайнен, за да наберем 300 милиарда евро за инвестиции, така както бе оповестено от Жан-Клод Юнкер. Също така ще мобилизирам използването на всички съществуващи финансови инструменти за инвестиции в хората, в човешкия капитал а именно Европейския социален фонд, Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се и Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Те трябва да ни помогнат за борба срещу бедността и за квалификация, както и разкриване на работни места. Няма да забравя, разбира се, и инициативата за създаване на работни места, както и младежката гаранция в държавите членки. Сега второ, економическото управление. То трябва да набере скорост. Социалните политики и политиките по трудова заетост трябва да присъстват в така наречения европейски семестър. И тук ще работя заедно с заместник председателя Домбровски, сине и колегата Московичи, за да вземем предвид е, в достатъчна степен социалното измерение на, те, измерение на тези структурни реформи. Структурните реформи, разбира се, са важни, но изискват от друга страна специално внимание към социалната то равновесие в този смисъл. И именно в този смисъл имаме програми за социално подпомагане на най- на страните с най-крехко равновесие в този смисъл. Ще работя заедно с заместник председателя Домбровски, за да може националните и европейски равнища на създаването на трудова заетост да бъдат включени в европейският семестър. Социалните партньори, разбира се, ще участват, за да може целият економически и социален спектър да бъдат включени, включая малките и средни предприятия, както и самонаетите. На трето място, общи и пропорционални правила, пропорционални за всички, за да няма създаване на неравно административно бреме. Следователно, трябва да транспонираме навременно европейското законодателство. Така наречената програма за разумно регламентиране включва именно това ефикасно и лесно за изпълнение законотворчество. Нека да вземем предвид като пример, например, инициативите за трудово, трудовата безопасност, охраната на труда. Тук, следователно, можем да започнем с търсенето на по-лесно изпълнени процедури за постигане на повече грижа, за повече закрила. И тук отново ще поставя акцента върху мобилността на трудещите се. И накрая целта ми е всички инструменти и всички механизми за партньорство, които имаме, да бъдат използвани, за да може заедно Европейският парламент и държавите членки, всички социални партньори, и колегите от Европейската комисия, всички заедно да, по, да постигнем една по-справедлива и стабилна в развитието си Европа. През следващите пет години ще бъда винаги редовно на ваше разположение за обсъждане на работата, така както тя протича. Целта ни е обща хората, тяхното здраве, тяхната работа, тяхното благоденствие, защото Европа, Европа са нейните хора. Разчитайте на мен. Вярвайте ми, че съм твърдо решена да изпълня тези цели. Благодаря. Thank you, uh, Благодаря, госпожо Тайсен. Сега давам думата на депутатите съгласно списъка на изказващите се. Това означава, че първо получава думата господин Давид Каза от НП. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, в уводните си думи на няколко пъти е, подчертахте и то съвсем е, правилно, че създаването на заетост – трябва да бъде основен приоритет на новата Европейска комисия. 26 милиона души са безработни, е, включително милиони млади хора. Това е напълно неприемливо. Подкрепата за безработните в намирането на работа е от решаващо значение тук и вие имате няколко инструмента за това. Е, квалификациите, мобилността, финансови инструменти – Отлично. Въпросът е обаче, че не е достатъчно хората да имат желание да работят. Трябва да има и работни места. И моят въпрос е какво възнамерява да направи комисията, за да се създадат подходящите обстоятелства за увеличаване на работните места. Госпожа Тайсен, благодаря много за този въпрос. Ще отговоря на холандски. Мисля, че този въпрос е много важен, действително. Създаването на работни места не е свързано просто с напасването на дадена позиция с определени кандидати. Необходимо е кандидатите да са добре обучени, необходимо е хората, които работят, е, да установяват контакти с безработните, да се обменя опит. Е, всичко това е добре описано в писмото на Жан-Клод Юнкер. Политиката за заетост, економически растеж, е, всички тези неща са взаимосвързани, защото економическия растеж е необходим трябва да има повече инвестиции и е, този растеж да е такъв, че да създава работни места. Жан-Клод Юнкер заяви, че ще има инвестиционна програма на стойност 300 милиарда евро. Ще бъде направено всичко възможно, за да има економически растеж. Ще се работи по научно-развойната дейност, ще се работи за продоляване на административната тежест, ще се работи за премахването на правни бариери, там където има такива, ще се работи и за на стимулирането на малките и средни предприятия и ще се работи за създаване на квалифицирана работна ръка и ще работим за създаване на условия инвеститорите да не зависят от банките и да могат да инвестират в пазара. Така че е, социалният модел има две страни. Необходима ни е и социална защита и економически растеж. Юта Штайнрик, председателката, давам думата на Юта Штайнрик от името на социалистите и демократите. Добро утро, госпожо Тайсен. Приветствам ви и с добре дошла от името на европейските социал-демократи. Европейските граждани, както и ние, с право очакваме да се сложи край на дъмпинга по отношение на условията на труд дъмпинга по отношение на условията на труд и трудовото възнаграждение, както и незаконната трудова заетост сред командированите работници са, за съжаление, обичайно явление. Жан-Клод Юнкер пое ангажимент за обстоен анализ на действащата директива за командироването на работници. Кои са според вас конкретните проблеми, свързани с командироването? Какви действия смятате да предприемете? за справянето с тези проблеми, както и за да сложите край на дъмпинга по отношение на трудовото възнаграждение на местно и регионално ниво. Благодаря. Командироването на работници е изключително деликатен въпрос, по който работихме много активно през изминалите години. Основната мярка, която трябва да се предприеме е спазването на действащите правила. Нещо, което не винаги се правеше, според мен, до момента. когато обсъждахме въпроса дали следва да се измени директивата или да се предприемат нови действия, тук в парламента решихме да запазим действащата редакция на директивата. Стигнахме до извода, че тя трябва да се прилага ефективно така че да се предотвратяват злоупотребите и да се гарантира сътрудничество между компетентните органи и инспекциите по труда на местно ниво. Практиката ще покаже дали нормативната уредба се прилага ефективно. Ако тя се прилага ефективно през следващите няколко години, то ще решим повечето проблеми. А междувременно не бива да се страхуваме от това да отделим командированите работници от обхвата на основния регламент. Ще видим дали ще бъдат необходими изменения в основния регламент. Но нека, като за начало, започнем да прилагаме действащата директива и преразгледаме някои от основните понятия в нея, основните проблеми, проистичащи от нея. Това имаше Жан-Клод Юнкер, когато заяви, че ще се направи анализ на тази директива. Госпожа Макинтайр от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви. Госпожо Тайсен, ето ме тук. От името на ЕКАРЕ, много ми е приятно да ви видя тук сред нас тази сутрин. В края на миналия парламентарен мандат приехме доклад доклад, който носеше името как може Европейският съюз да способства за създаването на благоприятна среда за малките и средни предприятия и нововъзникващите предприятия, за да можете да създават работни места. Основното в доклада бе тенденцията напоследък фирмите да се връщат отново в Европа, както и съответно възможностите, които възникват от това да имаме повече работа. Надяваме се, че сега ще можем наистина да се върнем към растежа, към който се стремим. Говорим също така в този доклад и за необходимостта от е, така нареченото единно, е, едно общо гише за подпомагане на фирмите, когато те започват бизнес. Какво, какво мислите вие за това и как ще съдействате за този процес? Благодаря. Много благодаря, госпожо Макинтайр. Да, така е. Трябват ни, трябва ни по-благоприятен климат за инвестиции в Европа. Наистина има работа в а, публичния сектор, но ако искаме истински растеж, трябва да има а, благоприятно, благоприятен климат за развитие и в частния сектор, за да могат малките и средни предприятия или самонаетите да се развиват. За да имаш смелостта да наймеш някого на работа, първо трябва да имаш смелостта да започнеш бизнес. И тази смелост, на нея трябва да помогнем. Има формула тук. Формула, която обаче не е съвсем проста, а е по-скоро едно сложно уравнение. Всичко, което можем да направим, за да стимулираме, за да поощрим фирмите в този смисъл, трябва да се използва. Трябва да им премахнем всички пречки от пътя, особено на тези, които току-що са се основали. Не трябва да има административно бреме и в този смисъл комисията създаде един много-много подходящ, според мен, механизъм. На първо място място да се оценяват въздействията на която и да била европейска директива или регламент, изобщо законодателна инициатива, за да се види какво ще бъде административното и бреме. Това преди приемането на законодателството и след като влезе в сила, известно време след това, същата оценка. Това трябва, тази процедура, следователно, може да се приложи на цялото законодателство така ще постигнем крайната цел да опазваме това, което си заслужава да бъде опазено. И така всички правила могат да бъдат подложени на този анализ и съответно адаптирани, ако се окаже от анализа, че са неподходящи. Имам много какво да кажа тук, но имам само две минути. Накратко обаче. Да, повече по-подходящ климат за инвестиции на фирмите. Благодаря. Благодаря, Мариан Харкин. От името на групата АЛДЕ, заповядайте. Благодаря, е, госпожо Тайсен, госпожо кандидат комисар. Е, много се радвам, че мога да ви приветствам в парламента от името на групата АЛДЕ. В писмения си отговор на въпросите на парламента е, заявихте. Е, на този етап е, не успяваме да постигнем много от целите от стратегията Европа до 2020 година, особено що се отнася до социалното приобщаване и заедостта. Жан-Клод Юнкер е, заявява, че трябва да се оценят социалните последици от всяка мярка, която се прилага. Като се смята, че целите от стратегията Европа до 2020 година са тясно свързани с европейското полугодие, какви промени според вас са необходими в европейското полугодие, за да може да се постигнат целите от стратегията? Може би трябва да се включат допълнителни социални показатели, да се засили тяхното приложение, да участва по-активно парламента или други предложения, които можете да направите по въпроса. Eh, Благодаря много. Да, действително тези неща са взаимосвързани и трябва да направим всичко възможно европейското полугодие да работи по начин, по който да взема предвид социалните измерения. Е, председателят Юнкер подчертава това. Какво можем да направим с европейското полугодие, за да е, постигнем целите от стратегията до 2020 година. Мисля, че има много неща, които можем да направим. Можем, например, да работим по социалните показатели. Има такива индикатори, които вече се ползват, но за съжаление те не са най-приоритетните. Затова е добре сътрудничество с е, останалите комисари да работим за това социалните показатели да бъдат разглеждани като също толкова важни, колкото и другите показатели, които се използват при разглеждането на макроекономическите дисбаланси. Необходимо е на места със сигурност да се анализират нещата и в повече подробности, в зависимост от конкретната ситуация в конкретните държави членки. Всичко това ще бъде отразено и в препоръките държава по държава. Другото нещо, което можем да направим е да включим по-ангажирано социалните партньори. В областите, в които компетенциите са от държавите членки, трябва да привлечем повече подкрепа. Трябва да видим откъде идва растежът. Необходима е подкрепа и мисля, че парламентът трябва да бъде по-ангажиран. Още преди годишното, годишния доклад за економическия растеж трябва да чуем позицията на парламента. Трябва да се обсъждат конкретните препоръки и държава по държава и да правим всичко възможно да използваме е, наличните инструменти. Благодаря. Риня Некари от Обединената левита. Добре дошла, госпожо Тисен. Благодаря ви за много интересните стъпителни думи. Ще поставя акцента върху основните предизвикателства на пазара на труда, Работниците са изложени на все по-голям натиск да работят като мними самонаети лица. Все повече им се оказва натиск за разкриването на собствени компании, така че работодателите да не плащат вноски за социално осигуряване или обещетения за майчинство. Особено разпространена е тази практика в областта на въздухоплаването. Там работниците в следствие от нея са изложени на огромен стрес. Какво ще предприемете по отношение на самонаетите лица, на самостоятелната трудова заетост? Как ще гарантирате адекватни условия на труд за работещите във въздухоплаването? Въпросът за така наречените мними самонаети лица наистина е много сериозен, тъй като става дума за нарушение на действащо законодателство. На държавите членки се пада най-вече отговорността за упражняването на контрол и гарантирането на спазването на нормативната уредба. Има някои области, в които върху работниците се оказва натиск в посока самостоятелна трудова заетост. Но същевременно има и действащи правила, които въжат както за работниците, така и за самонаетите лица. Нека гарантираме спазването на тези правила. Въпросът е с общо европейско измерение, тъй като става дума за случаи с трансгранично измерение. Но тези, които работят като мними самонайти лица, нарушават прието от Европейския съюз законодателство. Това означава, че нашето законодателство не допринася за предотвратяването на измами. Имаме стратегия за борба срещу нерегистрираната трудова заетост. Смятам, че трябва да работим и за събирането на достатъчни данни от държавите членки, за да получим по-точна представа за мащабите на тази практика на мнимите самонаети лица. След това ще проучим какво можем ние от своя страна да предприемем за по-ефективната борба срещу това явление. Съгласна съм с вас, че проблемът е сериозен и че трябва да му противостоим решително. Госпожа Джин Ламберт от името на Зелените. Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Тайсен. Бих искала също така да продължа по същия въпрос за създаването на нови работни места и това, което чуваме често устойчиво развиваща се Европа. Вие казахте, че писмото с а, вашата длъжностна характеристика, като сте получили от а, господин Юнкер, включва също така необходимостта от а, работа създаване на работни места от така наречената зелена економика. И как вие по-точно смятате да развивате тези нови зелени работни места, тази нова зелена економика, тези нови зелени инвестиции, нови зелени умения, ако трябва да използваме същия епитет. Може би има едно, две или три неща, които просто накратко бихте искате да ни посочите за това как ще приоризирате тук. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, госпожо Ламберт. Да, възлово е <laughs> значението на така наречените зелени или екологични работни места. Кризата помете много от тези работни места, така че наивно да си мислим, че ще се върнем отново на изходната позиция. В момента сме в преход Нямаме достатъчно средства, следователно трябва да сме пестеливи. Енергията най-напред. Тя трябва да бъде използвана ефикасно. Трябва освен това и да сме по-производителни, по-рентабилни. И така ще постигнем превръщането на съживяването на тази економика в нови работни места така именно тези, които са безработни в момента или младежите, които ще се включат в пазара, ще оценят промяната на прехода и още от самото начало ще се подготвят с съответните умения. Затова и професионалното обучение трябва да се развие, за да даде на младежите именно този вид квалификация квалификацията, която, от която се нуждаят. Разбира се, че това е много важно. Това съвсем не е страничен ефект за обществото ни, особено предвид факта, че сме в преход. Не на последно място инвестициите в новаторски проекти поощряването на изобретателството. И именно в този смисъл европейските механизми и инструменти са много полезни. Благодаря. Лаура Агия from... Благодаря. Давам думата на Лаура Агия от Европа на пряката на свободата и пряката демокрация. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен, давате си сметка, че в много, някои страни има гаранции за някакъв поне базов доход за гражданите, така че онези, които не могат да си намерят работа, да не трябва да живеят в мизери също време, но срещу това те могат да предоставят социални услуги. Това е много ефективен начин, по стабилен начин да се балансират последиците от економическите ограничения. Смятате ли, че комисията може да издаде препоръка е, към всички държави членки да поемат ангажимент да минимален доход за всички граждани? Вашият ресор е от особено важно значение в днешния деликатен момент. Поемате ли ангажимента да се борите за възстановяване на доверието на гражданите в Европа? Благодаря много. Според мен, в 21 век действително трябва да има някакви гаранции за минимални е, доходи за гражданите. Също времено трябва да насърчаваме всички да поемат отговорност, да се движат напред. Но нези, които по една или друга причина не могат да отговорят на обичайните очаквания и не могат да си намерят работа, трябва да бъдат подкрепени. И минималният доход е важен елемент – Ако нещата зависеха от мен, щеше да има минимален доход навсякъде в Европа, но ние нямаме такива компетенции. Трябва да спазваме разпределението на компетенциите такова каквото е то в договорите. Е, трябва да стимулираме нещата, но не можем да налагаме нищо. За да насърчим развитието на нещата правим препоръки, е, говорим за борба е, срещу социалната изолация, срещу бедността, но времено трябва и да се инвестира в хората, да им се дадат възможности да излязат от бедността и да си намерят работа. Ако разглеждаме минималния доход и а, е, различните други варианти, трябва да сме много внимателни, защото не трябва този минимален доход да стане някакъв вид капан, т.е. хората да разчитат само на него и да не се чувстват насърчени да се а, е, върнат а, е, към нормалния начин на живот, т.е. към работа. И така, много е важно да се имат преди тези неща и а, ние правим някои препоръки, когато работим по бюджетите, но не можем да налагаме нищо. Благодаря. Е Господин Фонтулис, от името на независимите депутати, моля, вмествайте се в отреденото ви за изказване време. Добре дошла, госпожо кандидат комисар. Ще се спра върху два конкретни момента. Очаквам от вас и конкретни отговори. Първо, какви законодателни инициативи смятате да предприемете, за да се гарантира интегрирането на пазара на труда на най-уязвимите и по-точно на хората с увреждания. В моята страна много от тях нямат достъп до адекватно медицинско обслужване и до лекарства тези хора не нямат възможност да се възползват и от съответните програми. Тези хора се нуждаят както от достойни условия на живот и труд, така и от грижи. Второ, въпросът за европейския пазар на труда и мобилността. Смятате ли, че мобилността може да доведе до големи миграционни потоци в Европейския съюз, най-вече от страни като Гърция. Не смятате ли, че граждани на определени държави ще се насочват към други държави, където има по-добри възможности за трудова заетост? Председателката прекъсва оратора. Благодаря, колега. Зададохте ми няколко въпроса. Няма много време, но ще се опитам да им отговоря. Какво можем да направим за хората с увреждания? Преди всичко, трябва да променим възприятието за тези хора. Хората с увреждания са и хора с талант. И фактът, че някой е има увреждане, не означава, че не може да прави нищо. Второ, трябва да изменим действащото законодателство, така че да пресечем дискриминацията на работното място – има действаща нормативна уредба, уреждаща достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. Европейският съюз е подписал Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Мисля, че трябва много внимателно да проучим альтернативите за практическото прилагане на тази конвенция. В краткосрочен план можем да предприемем законодателна инициатива, насочена към насърчаването на достъпа до пазара на труда за хора с увреждания. Ще трябва да се консултираме с службите на комисията във връзка с разработването на директива, която да постави началото на истински вътрешен пазар на услуги за хора с увреждания. Тези хора трябва да имат достъп до подобни услуги на разумни цени. А що се отнася до трудовата мобилност и вероятността, че тя може да породи масова миграция, не смятам, че ще сме изправени пред проблема в такъв мащаб. Трябва да отстояваме принципа на трудовата мобилност. От него проистичат предимства, както в микро, така и в макроекономически мащаб. Категорично трябва да отстояваме принципа на трудовата мобилност в рамките на Европейския съюз. Господин Томас Ман от името на ЕНП. Скъпа Мариане, ти вече от 20 години си член на Европейския парламент. Винаги си показвала колко важно е за теб гражданите осезаемо да усетят допълнителните ползи от работата на Европейския съюз. 5 милиона са безработните младежи. Поехме ясен ангажимент за намаляването на процента на безработица сред тях, например чрез така наречената младежка гаранция. Тя ще е сред приоритетите на Жан-Клод Юнкер при преодоляването на кризата. Той заяви това нееднократно. Какво можем да очакваме от теб като бъдещ комисар, така че да се възползваме напълно от възможностите, които ни дава младежката инициатива. За нея са заделени 6 милиарда евро. Какво можем да направим, за да се изразходват те по-ефективно в държавите членки? Къде е проблемът? В разпределянето на след средствата, в тяхното ефективно освояване или в неефективността на администрацията по места? Благодаря младежката безработица. Става дума за 5,7 милиона младежи, които нямат работа и 7 милиона младежи, които нито работят, нито учат. В рамките на младежката инициатива са заделени средства, които обаче все още не са освоени. трябва да разглеждаме младежката гаранция в контекста на ангажиментите поети от държавите членки, ангажименти за интегриране на младежите на пазара на труда в рамките на 3 до 5 месеца след като са загубили работата си или са напуснали училище. В рамките на 3 до 5 месеца по младежката инициатива трябва да им се осигури възможност за работа или за обучение. Дори у нези държави членки, които не се възползват от младежката гаранция, трябва да гарантират на младите хора преход от образование към трудова заетост. Какво можем да направим, за да подпомогнем инициативата за младежка заетост? На ниво Европейски съюз вече е направено не малко. Предвидено е изразходване на средствата в началото на многогодишния период. Държавите членки до 2014 година имаха възможност да представят оперативни програми. Някои се възползваха от тази възможност, други не. Проведохме семинари и други прояви, на които анализирахме инициативата за младежка заетост, разяснихме как функционират програмите по нея и кои са най-бързите административни процедури за тяхното реализиране. Господин Симон. Благодаря. По повод на командироването на работниците господин Юнкер каза, че тя трябва да бъде ревизирана. Ревизирана сега, а не в далечното бъдеще. Вие във вашите е, отговори на въпросника сте всъщност е, доста несигурна в отговора си. И не давате ясен отговор, а пък всъщност според нас законовата основа не е ясна, законовата основа, основа залегнала тази директива. Дали и наистина имате такова намерение, дали такова намерението на господин Юнкер и вие дали ще последвате? Ако ли не, как точно смятате да подходите? Дали пълен преглед на а, директивата, дали нещо друго, което би било просто прах в очите. Благодаря. Благодаря за този въпрос, защото ми позволява да внеса яснота. Вярно е, че има директива за приложението, която бе приета и трябва сега наистина да се приложи. И това е наша отговорност, нейното ефикасно и конкретно приложение и съответно да преценим след това има ли подобрение, няма ли да видим дали командироването на работници дава желаният резултат и дали протича по правилата. След това ще направим още един преглед и ще преценим дали трябва да има промяна и каква да бъде тя. Сега, основната, изходната директива от 2006 година и тя трябва да продължава да бъде предмет на оценка но най-напред трябва да сме наясно за това какви са правилата и как се прилагат. След това да видим дали може да се прилагат по-добре. Ако правилата не дават желания резултат, съответно ще бъдат коригирани. Но за да разберем дали това е така или иначе, трябва да анализираме. А за анализ трябва данни. Данните водят до изводи. Изводи, които се отнасят до всички. И след като проведем този анализ и изработим тези изводи, ще преценим дали трябва е, модификация, е, ревизия или изменение. Аз не се плаша от това. Някой казва, че това ще бъде като да е, отворим кутията на Пандора както често се казва, но аз не се плаша от кутии и от пандори. Ако трябва да се ревизира, се ревизира. Но Принципът, който е залегнал в основата на тази директива, не подлежи на съмнение. Става дума за това, който бъде командирован в друга държава на работа, да тази командировка да бъде в съответствие с правилата. Когато говорим за така наречената целева оценка, както президента Юнкер, така и аз, имаме предвид целева оценка – Първо оценка и след това истинска ревизия, ако има нужда. Благодаря. Арна Герике Екере. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Тайсен, какво може да направи Европейският съюз за гарантирането на устойчиво демографско демографско развитие? Ще координирате ли по-добре семейната политика на Европейския съюз? Ще отстоявате ли принципите на борба срещу дискриминирането на семейни на пазара на труда? Ще се обявите ли и за изготвянето на стратегия на Европейския съюз в областта на политиката по отношение на семейството? Говорихте за социална закрила. Ще подпомогнете ли родителите в Европейския съюз, като промени? промените менталитета на работодателите? Ще се борите ли срещу стреса и изтощението на работното място? Какво смятате за директивата за работното време? Не трябва ли в нея да залегне и задължение за неделята като свободен ден, ден без работа. Зададохте ми немалко въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Политиката по отношение на семейството. Тя спада към прерогативите на държавите членки, но трябва да провеждаме политика, която да дава възможност за усъвместяването на професионалния и семейния живот – трябва също така да се борим срещу бедността и социалното изключване. Ако искаме да имаме високо квалифицирани работници, то трябва да дадем възможността за придобиване на високи квалификации още в семейството, т.е. трябва да се създаде необходимата мрежа от образователни институции и да има достъп за децата до нея. семейните трябва да имат възможност да поемат отговорност не само на работното си място, но и в семействата си. Трябва да има баланс между професионалния и семейния живот, който може да бъде постигнат чрез подходящата нормативна уредба. Какво можем да направим за възрастните хора? Трябва да гарантираме економическа активност от тяхна страна както и да им дадем възможност за придобиване на знания и умения през целия живот. Хората трябва да имат достъп до непрекъснати възможности за образование и обучение, ако желаят да се възползват от тях. А що се отнася до възрастните хора, след своето пенсиониране, те трябва да получават пенсия, която да им дава възможност за достоен живот. В препоръките по страни трябва да се наблегне на устойчивостта на пенсиите. Добър ден, госпожо Тисен. Ето ме тук. Комисията каза неодавна, че ще отегли инициативата, директивата на парламента от 2010 година за майчинството. През последните 4 години държавните и правителствени глави непрекъснато си плакнят устата с големи приказки, но всъщност не се изпълняват задълженията на законодателни институциите. Трябва да гарантираме на гражданите съответното покритие, особено когато става дума за жена, която е на път да стане майка. Сега, трябва да има наистина равновесие между семейният, личният живот и трудовата кариера и правото да гледаш децата си принадлежи както на мъжете, така и на жените. Мъжете или жените, т.е. всичките 500 милиона европейски граждани. Като евродепутат през 2010 година вие казахте, че сте за увеличението на отпуска по майчинство. Прекъсва Председателя, извинявайте, мога ли да си задам въпроса все пак? Казва госпожа депутата. Okay. Вече сме натрупали закъснение от 10 минути. 10 минути, това са петима души. Моля, госпожо Тейсън, разбрахте за какво всъщност иска да ви питат, така че <laughs> отговорете. Ja, beste collega, moederschapsbescherming. Уважаема госпожо депутат, за крилата на майчинството. Отпуска по майчинство, да, това е право, което съществува. И има европейско споразумение за това минимално покритие на периода на отпуска по майчество, което е съгласувано от между всички. Имаше предложение на комисията за увеличаване на периода на това на този отпуск по майчество. Парламентът бе за. Аз самата съм много ентусиазиран подръжник на това, защото отпускът по майчинство е от изключително значение и следователно той не трябва да бъде само майчински, а изобщо родителски отпуск. Разбира се, че майката е много важна за детето, но и бащата е не по-малко важен. И бащата има своята отговорност в грижите на новороде... за новородените. Това се отразява съответно на възможностите, които има цялото семейство или цялата двойка, която съжителства и на самата майка. В противен случай една от двете страни може да бъде блокирана за винаги в професионалното си развитие. Наистина, за момента нещата са в застой и трябва да възобновим диалога, за да видим дали може да постигнем някакъв напредък. Парламентът беше за 20, даже 22 седмици. На съвета това му се струваше много. Може би трябва ние да си занижим амбициите и да си поставим цифра по средата като цел. Аз разбира се съм за разговори, за преговори с всички ангажирани страни и да се вземем отново с майчинския или бащинския или изобщо родителския отпуск. Благодаря. Господин Леоиери, госпожо комисар, приоритетите, които очертахте току-що, то създаването на заетост и социалния диалог. В тази връзка съгласна ли сте, че е добре да се започне работа, съвместна работа между вас, нашата парламентарна комисия и Конфедерацията на синдикатите, която предложи план за инвестиране в социална устойчивост и в нови е, услуги, които са на разположение, така че да се създадат 10 милиона работни места. Е, Уважаеми колега, е, трябва да кажа, че трябва да проуча този план в повече подробности. Но като цяло искам да подчертая, че е много важно да се поддържат добри отношения с социалните партньори. Знам, че по-настоящем социалният диалог не върви възможно най-гладко и а, имахме някои кризи и трябва да продължим да го поддържаме и заедно с колегата Домбровски, който отговаря за социалния диалог, трябва да се занимаем с този въпрос. Трябва да разговаряме с работодателите, трябва да разговаряме с синдикатите. Важно е да се работи с социалните партньори, важно е те да се изслушват, за да могат да бъдат на наша страна. Социалните партньори са голям плюс на, в нашето общество. А, те са хората, които най-добре познават положението на пазара на труда. И когато приемаме правни текстове, трябва много внимателно да вземаме предвид какво се случва на пазара на труда. Затова мисля, че е много важно да бъдат изслушвани социалните партньори и да бъдат включвани социалните партньори. Благодаря, Джейн Ламбърт. Благодаря. Госпожо Тайсън, в встъпителните си думи заявихте, че Европейският парламент застана на силна позиция за социалното измерение и економическото управление, заявявайки, че в тези две области трябва да се работи едновременно. Изявление в тази посока направи и новоизбраният председател на комисията Жан-Клод Юнкер. Като че ли обаче се правят опити за циментиране на економическия аспект, на аспекта на економическото управление. Имам предвид Европейската комисия. Ще работите ли по-скоро за това да се борим срещу бедността и да се доближим до постигането на целта си за намаляване на бедността. Когато се правят законодателни предложения, които излагат на риск тази цел, ще имате ли право да им налагате вето? Економическото управление и социалният аспект – мисля, че има ясни насоки по този въпрос. Има ясни насоки и в писмото на Жан-Клод Юнкер, в което се очертава моята мисия. Ще работя усилено за адекватното отчитане на социалния аспект. Нито един член на комисията няма право на вето Новоизбраният председател категорично заяви, че всички ние ще работим в екип. Разбира се, всеки от нас ще отстоява своята индивидуална позиция, но заедно ще работим за постигането на подходящия баланс. Социалните показатели трябва да бъдат доразвити. Това е част от програмата ми. Необходимо е също така да се извършва по-добър анализ в рамките на европейското полугодие. Трябва в по-голяма степен да отчитаме резултатите от този анализ. А що се отнася до економическото управление в препоръките специфични за отделни държави, трябва да вземем предвид и социалното измерение. Един от основните приоритети на комисията е е борбата срещу бедността. Не може просто да инвестираме в мерки за намаляване на бедността. Трябва да се борим срещу първопричините за бедността и неравенството. Имаме инструменти за тази цел. Още нещо важно – подпомагането в областта на микрофинансирането за държави, изпитващи затруднения. В рамките на този процес трябва да се направи оценка на социалните последици. Госпожа Тициана от Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря. Госпожо кандидат-комисар, Европа е поела много ангажименти в областта на данъчното управление, така наречения пакет от 2 и от 6 законодателни мерки. Сега, това как се свързва с социалното измерение? Данъците и данъчните отдръжки всъщност се отразяват пряко на създаването на работни места. Смятате ли, че това трябва да бъде изключено от изчислението на свръхдефицита? И сега програмата за младежката гаранция. Каква е нейната ефикасност за средземноморските държави? Може би не успяхме добре да внесем положителния опит от Северна Европа. Не мислите ли, че трябва малко да се диференцира предложението на тази директива за младежката гаранция в зависимост от държавата, при положение, че в някои държави тази младежка безработица е хронично зло? Дали освен това не трябва да има и контрол на изпълнението на тази директива, която се финансира с европейски средства? Дали не би трябвало да има даже веб страница? Благодаря. Много благодаря, госпожо депутат, за въпроса. Какво всъщност означава гъвкавостта в бюджетните или в данъчните споразумения или в пакета за 2 и 6 законодателни мерки? Много го обсъждахме това в предходния парламентарен мандат. Наистина гъвкавостта трябва да се използва или поне възможността за нея, разбира се, в рамките на правилата. Кризата е причината за свръх държавния дълг. Опитахме се с структурни мерки, с мерки за сближаване да се справим но трябва да признаем, че повече натрупването на дълг не е разрешението на проблема, защото всъщност сме обвързани и от споразумението за стабилност и растеж. Така решихме да процедираме гъвкавост, но в определени рамки. Това значи всъщност инвестиции, но не значи инвестиции, които да са вън от изчисленията, вън от формулата. Когато има криза и държавите се борят с тази криза и не могат да се изпълняват целите, разбира се, че тогава може да сме гъвкави в изпълнението на средносрочните и дългосрочни цели, но целите в крайна сметка трябва да бъдат постигнати и при това с позволени средства. Сега по въпроса за младежката гаранция. Не можем да прилагаме, разбира се, един единствен образец за всички. Има разлики, има проблеми, които се осложняват от финансовата и економическа криза, но това не е нищо ново, така и сме го заложили в конкретните насоки, разписани за конкретните държави. След това самите държави трябва да разработват програми съгласно собствената си реалност. Благодаря. Доминик Мартен, не, независим депутат. Нови предизвикателства пред нас са безработицата, е, без, е, липсата на зето за, за жените, за възрастните, бедността. Е, има проблеми при спазването на целите за 2020 година, социалните индикатори са изключени дори от социалните инвестиции. 21 допълнителни милиона евро се предоставят, но това е само капка в морето. Моят въпрос е кой създава заетост и кой създава безработица. 40, 80-90% от заедостта е застрашена. има проблеми, свързани с вътрешното потребление, с протекционизъм. Dank u wel uh, voor deze vraag. Uh, u hebt heel veel punten opgenoemd. Благодаря много за въпроса. Един от основните е, въпроси, е, е, които повдигнахте, беше свързан с затварянето на границите, с протекционизма. Ясно е, че тук говорим за много сложни проблеми и е, не е подходящо да се очаква от мен един опростенчески отговор. Е, проблемът с безработицата е доста по-сложен, от е, колкото изглежда на пръв поглед. Има много общества в преход, има общества в социален преход, развиват се нещата, развиват се нови технологии променя се е, ритъма на живот, променят се мащабите, така че трябва да сме по-добре подготвени за идващите промени. И именно в тази връзка настоявам, за да се подготвим, да инвестираме в човешките ресурси, за да може хората да са готови за тази голяма промяна на парадигмата. Трябва да поддържаме ценностите, на които се основава Европа. Господин Бах има думата. Ja, vielen Dank. Э, herzlich willkommen, Marianne Tyson. Благодаря ви. Добре дошла, госпожо Тайсен осъществяването на стратегията Европа до 2020 година трябва да почива на борбата срещу бедността и борбата срещу несигурната заетост като два от приоритетите си. Несигурната заетост може да доведе до друг много значим проблема, именно бездумността. Европейският съюз разработи стратегия за борба срещу бездомността. Бе установено, че 400 000 души в Европейския съюз са бездомни. Какви конкретни действия смятате да предприемете, за да подпомогнете онези, които са изложени на най-голям риск от социално изключване и бедност? Вторият ми въпрос. Какво може да се предприеме според вас, за да се гарантира сигурност на работниците, които работят при гъвкави условия на трудова заетост. Ja, dankjewel collega Bach. Uh, armoede is inderdaad een heikel probleem en een van de grote uitdagingen waar we... Благодаря, господин Бах. Бедността е сложен въпрос и един, едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени в рамките на стратегията Европа до 2020 година. Вместо да се доближаваме до целта си, все повече се отдалечаваме от нея поради кризата. Това е един от проблемите, на които трябва да отделим внимание в новоизбраната комисия. В нашето общество няма място за хора, които постоянно са изложени на риск от бедност. Говорихте за бездомните. Те определено са сред нашите приоритети. Бездомните до голяма степен са жертви на социално изключване. Проблем, който трябва да решим. Но той не е нещо, за което разполага с прерогативи Европейският съюз. Държавите членки трябва да предприемат мерки. Европейският съюз от своя страна може да предостави финансиране, например чрез фондове за изграждане на жилищен фонд. Сградите, които ще се изграждат по линията на този фонд, трябва да са проектирани така, че да не са източник на прекалено високи разходи, например за електроенергия. Как да направим така, че да се ограничи несигурността на трудовата заетост. Това не е лесно в условия на криза. За някои е по-добре да имат несигурна работа, отколкото да нямат никаква работа. Но подобни договори трябва да са единствено срочни трудови договори, след което на работниците трябва да се даде възможност за по-стабилни трудови правоотношения. Трябва да се сложи край на разпокъсването на пазара на труда. Някои работници са прекалено добре защитени, а други нямат никаква закрила, дори нямат достъп до пазара на труда. С други думи, трябва да отстояваме правата не само на заетите лица, но и на онези, които нямат работа трябва да отчетем и положението на унези, които са с несигурни работни места. Току-що чухте, госпожо Тисен, е, националистичното говорене, което каза един сънародник, което изказа. Сега, безработицата и мизерията. Когато ви питат за младежката гаранция, чуваме в отговор, че да, държавите трябва да ги подкрепяме, да ги поощряваме, да ги стимулираме и държавите и пазара. Ние, социал-демократите, обаче смятаме, че освен приказки, сега трябват и думи. Младежката гаранция. Много държави и членки всъщност отклоняват помощта или пък просто не отпускат кредитиране. Има и механизъм и за префинансиране, или поне така пише. Не знам дали го има наистина. Какво може да направи Евросъюза за това? От 2016 е, година на Сетне инициативата за създаване на работа за младежи. За нея ще работим. Какво смятате да направите, освен като стимулиране и като ограничаване и санкциониране, за да има наказания за тези, които не изпълняват насоките. Всъщност, младежката безработица е винаги тази, която расте първа. Благодаря. Благодаря, господин депутат. Да, обещанията, които отправихме за младежите с тази препоръка да ползват младежката гаранция, за да могат отново да, се намерят, да си намерят работа, това ни обещание е сериозно. Дадохме го наистина и следователно имаме твърдо намерение да следим за неговото изпълнение. Така младежите ще е, разберат, че не си играем само на приказки. Как смятаме да постъпим конкретно? Има кредити, има кредитиране, което ще се отпуска и съответната генерална дирекция ще следи за освояването на кредитите по същество, по целево предназначение. Тоест, това не е една, един чувал с пари, който трябва просто да се харчи. Не. Парите трябва да отиват за финансиране на конкретни инициативи. Само така ще изпълним целите и целите всъщност ще произведат ефект, чието вли... действие да чувстваме дълго време. Ако парите се харчат не както трябва, то тогава наистина аз няма да се поколебая да изисквам да изискам корективна мярка мярка за неотклонение, като да се наложи на държавите членки. Именно това е целта да не се позволява грешки, а и да се поощрява държавите членки да се учат едни от други. Едни работят по-добре, други по-зле, но обмяната на опит дава резултат. Така или иначе, крайната цел е резултат защото ако продължаваме само да говорим, а да не действаме, ще задълбочим тази криза на доверие, особено сред младежите, които сега са на прага на живота, както се казва. Нашият, нашето общество просто не може да си позволи толкова много младежи, които нямат цел, които просто не могат да си позволят лукса да имат цел, камо ли да изпълнят. Благодаря. Господин Краснодемски, групата ЕКР. Pani mówiła w swoim słowie wstępnym о zwiększeniu мобилности. Кандидат комисар, в уводните си думи говорихте за увеличената трудова мобилност, но от нея могат да проистекат и неблагоприятни последици, особено ако тя е насочена само към западна Европа или към Северна Европа. Полските граждани се насочват най-вече към Германия и Обединеното кралство, но няма граждани на Обединеното кралство или Германия, които се установяват в Полша. Това явление може да доведе до социални конфликти, до увеличаване нивото на престъпността, както и до изтичане на мозъци. Като цяло от него могат да проистекат значими социални последици в немалко европейски региони. Наясно ли сте с вероятността от такива неблагоприятни последици, тъй като не ги упоменахте в встъпителните си думи и какво възнамерявате да предприемете? Благодаря. Трудовата мобилност наистина е деликатен, но и важен въпрос. В Европа е установен единият вътрешен пазар, който предполага свободното движение не само на стоки, услуги и капитали, но и на хора. Свободното движение на хора е един от стълбовете, на които се основава Европейският съюз. Той е сред основните права на нашите граждани и може да бъде извършвано във всички посоки. Но това, което наблюдаваме в момента, понякога не отговаря на очакванията ни. Имам предвид посоката на движението в рамките на трудовата мобилност. Има много безработни младежи, които трябва да могат да се възползват от възможността си за мобилност. Има разлики между отделните държави членки. Ако граждани на дадена държава имат възможност да работят в друга, ако могат да се установят там и са удовлетворени то защо да не се възползваме от тази възможност? Тя има благоприятни последици както за работниците, така и за работодателите. Но може да проистече и липса на умения в изходната държава, която трябва да бъде компенсирана. В Белгия, например, установилите се тук чуждестранни граждани допринасят значително за развитието на економиката. Техният принос е много по-голям от придобивките, които ползват. Така че нека разглеждаме не само отрицателните, но и положителните последици от трудовата мобилност. В Европа има разлики между отделните култури, въпреки че споделяме една и съща цел. Така че трябва да подпомагаме установяващите се в други страни работници да се интегрират там, да станат част от техните общества. Трябва също така да противодействаме на всякакви форми на злоупотреби. Госпожа Длабайова от групата на либералите ако можете да спестите няколко секунди, моля да го направите. Благодаря много, госпожо комисар. Много се радвам, че сте тук. Готов да говорите на въпросите. Ни говори много за безработицата в Европа и особено безработицата сред младите. Моят опит е основно в частния сектор и за мен е много важно да намерим начин да разрешим този проблем чрез по-добре напасване на свободните позиции и наличните квалификации. По-настоящем има повече от 2 милиона работни места, за които работодателите не могат да намерят квалифицирани служители. За да може да имат достъп до квалифицирана работна ръка, че е, предприятията инвестират много в обучение на своите служители, но те биха предпочели да работят с служители, които вече са обучени. И така, какво възнамерявате е, да направите, за да има по-добро напасване? Благодаря много за този въпрос. Да, действително това е голямо предизвикателство. И през следващите пет години ще трябва да се занимаем с него много сериозно. Съгласна съм с вас. Много хора смятат, че е необходимо хората да са квалифицирани, но също времено не се прави достатъчно за това. Важно е не само хората да са готови да учат, но и да са насочени към онези умения, които ще им помогнат да си намерят работа. Тоест да има по-добро напасване между училището, образованието и работата. И освен това, да, трябва да се има предвид, че хората учат през целия живот, не само в началото на своята кариера. Т.е. те непрекъснато натрупват умения. И ако някой стане дългосрочно безработен, трябва да получи възможност да увеличи своите умения, защото иначе започва да ги губи. Господин Юнкер заяви, че във връзка с образованието, е много важно да има тясна връзка с заедостта. Образованието, обучението и пазара на труда трябва да са свързани и то много по-тясно. Съгласна съм с вас. Тани Гонзалес, Обединена левица. Gracias. Eh, много благодаря, госпожо Тисен. Има две цели на стратегията 2, Европа 2020. На първо място да няма безработица и да се преборим с бедността и социалното изключване. Казва, че затягането на коланите и регламентите, които вече сме въвели, дават резултат. Да, ама не. Данните показват точно обратното. Има повече бедност, социално изключване и неравенство. Още повече в Гърция или Испания, където по от 2007 година насам с 10 процента падна безработицата или по-скоро се повиши. Младежката особено смятате ли, че трябва да продължим по този път с това затягане на коланите, което не само, че не ни приближава, но ами ни отдалечава от целите на Европа 2020. Подчертахте много дебело мобилността и колко е важна тя за бизнеса. Дали това обаче е альтернатива на безработицата в моята държава, където има 2 милиона емигранти, мобилността не се казва мобилност, казва се емиграция и изгнание. Такова е името. Благодаря. Dankjewel, mevrouw. Uh, er zijn uh, harde maatregelen. Много благодаря, госпожо депутат. Да, наистина, взехме мерки по време на кризата. Сурови мерки. Знаем го всички. И аз го знам. Въпросът е щекотлив. Мерките бяха необходими. И освен тези мерки, определено проявихме и солидарност към съответните държави, където трябваше да се въведат тези особено сурови мерки. Разбира се, че има връзка между отговорност и солидарност. В някои държави проблемите се дължат не само на тази последната криза, а и се насложиха над вече съществуващи структурни противоречия. И това, както разбирате, не се разрешава с магическа пръчка. Трябват структурни реформи трябват структурни реформи, които да целят постигане на дългосрочни цели. Разбира се, че е, социалното измерение е по-скоро краткосрочно и него също не бива да го губим от поглед. Няма да разрешим въпросите с покачване до безкрай на държавния дълг, с задлъжняване. Трябва да потърсим друг начин за постигане на стабилност. Социална стабилност, социалната стабилност минава през економическа, през данъчна и през банкова стабилност. След това, пак повтарям, че частният капитал трябва да може да се мобилизира бързо и гъвкаво. И именно тук трябва да използваме всичките механизми за леверич, които съществуват. Растежът, економическия ръст всъщност се оказва най-голямата, най-главната гаранция за борба с безработицата. Благодаря. Благодаря, Тери Райнтке от групата на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен, ето, тук съм седнала. В някои препоръки по страни се заявява, че трябва да се намалят разходите за националните пенсионни системи, като се има предвид това, как ще изпълните ангажимента, поет от комисията в Бялата книга за пенсиите, да гарантира техния адекватен размер, за да могат възрастните хора да живеят достойно, а не в бедност. Как ще разрешите противоречите противоречията в европейската политика, що се отнася до пенсиите? Как ще си взаимодействате във връзка с това с вашите колеги и комисари? Що се отнася до пенсиите на жените, какво ще направите, за да се изравни размера на пенсиите на жените с този на мъжете? Като се има предвид, че към момента разликата е 39%. В някои държави тя е дори още по-голяма. Имам предвид Люксембург или Германия. Благодаря. Препоръките към отделни държави в рамките на европейското полугодие, един от основните акценти е намаляването на разходите за националните пенсионни системи. трябва да се гарантира устойчив размер на пенсиите. Това е една от основните цели на Европейската комисия. Освен това, в държавите членки е необходимо да се постигнат редица промени, като например увеличаване на пенсионната възраст. Ако искаме да гарантираме адекватно финансиране на системите за пенсионно осигуряване, трябва да повишим пенсионната възраст. Трябва да дадем възможност на работниците да получават пенсии в адекватен размер. Онези, които сега се интегрират на пазара на труда. Имам предвид младите хора също трябва да имат възможност да получават пенсия в бъдеще. Говорихте за разликата в размера на пенсиите между мъжете и жените. Това е наистина един много сериозен проблем. За да се справим с него, трябва да работим за по-пълното участие на жените на пазара на труда. Някои жени работят на непълен работен ден, от което проистича по-низко трудово възнаграждение. Други пък имат прекъсвания в трудовия си стаж, което понижава размера на пенсиите им. От това проистича разлика от над 50% от части. Как можем да решим проблема? ще трябва да го решим на ниво пазар на труда, като гарантираме по-пълно участие на жените. Благодаря, господин Натал, Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, в Британия в момента най-големия проблем е иммиграцията. Това става ясно от проучванията на общественото мнение. Мобилността на труда означава да се отвори вратата към целия Европейски съюз. 450 милиона души. Миналата година една четвърт, четвърт милион се преместиха в Европейския съюз. От Европейския съюз в Великобритания. Това е един цял град, град колкото Страсбург. По този начин всъщност работните заплати намаляват. Моят въпрос е, Готови ли сте да дадете възможност на Великобритания да контролира собствените си граници и да ограничава достъпа на мигранти от Европа? Можете да отговорите с просто да или не. Благодаря. Als we lid wil zijn van de Europese Unie, dan mogen we verwachten dat de bank. Ако искате да сте държава членка на Европейския съюз, то тогава се очаква от вас да спазвате някои основни правила на Европейския съюз. И едно от тези правила е свободата на придвижване. Знам, че за много хора основният плюс на Европейския съюз е от е, единния пазар, но единния пазар не е просто стоки и услуги, той е свързан и с свободно движение на хора. Е много важно да е справедлив. Трябва да направим всичко възможно, свободното движение на хора да се случва по справедлив начин, съответните власти да са информирани, мигрантите да знаят какво е местното законодателство, то да се прилага. Всичко това е свързано с свободното движение на работниците и служителите. Има директива за координиране, например, на системите за социално осигуряване. Хората могат да се придвижват от едно на друго място в Европа без да загубят своето социално осигуряване. Много е важно в областта на координирането на социалната сигурност, така както е очертано в директивата, да не се допускат каквито и да било злоупотреби. И ако има такива злоупотреби, те да бъдат наказани, за да може да се гарантира едно справедливо, свободно движение, е, от което никога не бих се отказала. Господин Коша от групата на НП. Уважаема госпожо Тайсен, благодаря за ангажимента, който поехте за хората с увреждания – Длъжна сте да поемете такъв ангажимент. Около 10% от населението на Европейския съюз, 80 милиона души, са хора с увреждания. В рамките на Европейския социален фонд през изминалите години не бяха освоени средства в голям размер, насочени към хората с увреждания. Едва 4% от този фонд бяха заделени за хората с увреждания. Удовлетворява ли ви това? И ако не, какво смятате да направите, за да го промените? Какво смятате да предприемете, за да улесните живота на хората с увреждания? Те бяха най-тежко засегнати от кризата. В момента повечето от тях са изтласкани към периферията на обществото. Какво смятате да направите за тези хора? Какво смятате да направите, за да се улесни достъпа до сгради за хора с увреждания? Благодаря, колега. Споделям вашата загриженост. Посочихте, че едва 4% от средствата по Европейския социален фонд са заделени за хора с увреждания. но доколкото си спомням, по Европейския социален фонд е предвиден минимален размер на средствата, които да се заделят за проекти за борба срещу социалното изключване. Този размер е 20% от средствата. Разбира се, тези 20% не са насочени само към хора с увреждания. Но те трябва да имат добри перспективи. Т.е. трябва максимално да се възползваме от фонда, за да разширим достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. Онези, които разполагат с компетенции в тази област, трябва да изпълняват задълженията си. Трябва да предприемат действия и държавите членки, например, като обменят най-добри практики в областта на достъпността на сградите. Необходимо е също така и произвежданите стоки и изделия да бъдат пригодени за потребностите на хората с увреждания. Не може постоянно да се повишават цените на стоки и изделия, от които се нуждаят хората с увреждания. В рамките на вътрешния пазар трябва да се предприемат конкретни действия. Аз лично се ангажирам с тази кауза, така че още в рамките на този парламентарен мандат да се приеме необходимата нормативна уредба. Господин Кристенсен. Благодаря. Да, наистина в а, нашия Европейски съюз економиката е, и е, социалното измерение са страшно заплашени в момента от а, безработицата, нищетата и бедността. Вие казахте, че за еднакъв труд еднакво заплащане, но не казахте нищо по-конкретно. Какви са вашите намерения наистина конкретно да защитите тези, които получават по-малко за една и съща работа или пък им се предават второкачествени договори. И освен това, как смятате да подпомогнете тези, които наистина се възползват от мобилността? Благодаря. Е, е, vraag. Много благодаря, господин депутат. Да, така наречените нулеви договори, договори за нула час работно време, наистина съществуват. Ня... Някои държави са направо забранени, в други изглежда, че не е така. Така наречения Zero Hours Contract, празен договор. Наистина трябва да проучим това явление, защото може да се изкриви Разбира се, че има европейско законодателство и то трябва да се спазва и желанието ни е да се уверим това наистина да е така. Трябва да проверим за какво точно става дума и да се уверим, че тези договори не са в разрез с европейски директиви, като директивата за времетраенето на работния ден или за минималният брой часове на почивка. По въпроса за така наречените мними самонети лица, наистина това е бич Божи. Това са хора, които просто мамят. Защо? За да не изпълнят, да избягат от изпълнението на правилата. А пък тези правила целят точно обратното. Закрила, грижа на работниците, за да могат те да са защитени от работодателя и да могат да съвместяват личния с живот с работата. В наистина мобилността е трудна за контрол, защото няма граници. Но пък има възможност за установяване на мерки за контрол, които да са интелигентни, разумни и съгласувани между държавите членки. Така, съответно, инспекциите по труда ще могат да работят в мрежа и да се вярват едни на други. Благодаря. Uh, Благодаря. Остават 20 колеги, които следва да се изкажат, така че моля ви, задайте си въпросите вместо да правите изказвания, за да може да дадем възможност на госпожа, госпожа Тайсен да даде стегнати кратки отговори и така ще съм много строга с времето. Яна Шиснанска, Екаре. Благодаря много. Ето тук седя. Госпожо кандидат комисар, Европейския съюз остарява. До 2060 година хората над 60 години ще са една трета от населението на Европейския съюз и търсенето на социални услуги и здравни услуги ще се увеличи. Грижата за възрастните, както и грижата за гражданите с увреждания, са области, в които пък могат да се създадат нови работни места. Как можете да подкрепите създаването на такива нови работни места, може би чрез структурни фондове и изобщо какви са подходящите инструменти и мерки, за да се гарантира добро качество на тези услуги, така че те да подпомагат за запазването на човешкото достоинство. Благодаря много. Търсенето на грижа за възрастни се увеличава и трябва да се заемем с това предизвикателство. Нямаме правомощия да организираме предоставяне на социални услуги. Това е част от компетентите на държавите членки. Ние обаче можем а, да подпомагаме сътрудничеството и структурната помощ, да, защото е ясно. Там, където няма такива грижи на разположение, много често хората, по-младите, се налага да остават вкъщи, да се грижат за възрастните. А, освен това е важно за възрастните да се гарантира качествена грижа. Знаем добре как стоят нещата и нямаме каквито и да било извинения да не се захванем за работа. Трябва да използваме структурните фондове, Европейския социален фонд, трябва да предоставим финансиране, което да помогне за обмяна на опит, за да може да се разработят нови методи за грижа. И действително в този отрасъл могат да се създадат нови работни места. Могат да се създадат е, работни места и в зелената економика, и в информационните технологии, но могат да се създадат и множество е, ценни работни места в отрасъла на грижата, грижата за по-възрастни. В тази връзка трябва да подкрепим държавите мерки, е, държавите членки, извинете, защото можем да научим много едни от други. Особено, що се отнася до изграждането на ефективни системи и а, е, системи на сътрудничество между различните нива на управление. Яна Том, групата АЛДЕ. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Дискриминацията на пазара на труда и свързани с него отрасли е съществен проблем в Европейския съюз, който може да се отрази върху трудовата мобилност и други аспекти. Неустойчивите практики на пазара на труда подриват економическия растеж. Дискриминацията на различни основания е проблем, борбата срещу който е залегнала в европейска нормативна уредба но има все още много голяма потребност от политики за борба срещу дискриминацията, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. Какво смятате да направите за засилването на тези политики? Как ще си сътрудничите с останалите ресорни комисари, за да ограничите дискриминацията на пазара на труда и в други свързани с него области? Благодаря. Дискриминацията е в разрез с основни нормативни актове на Европейския съюз няма място за дискриминация в нашите общества. Разполагаме със съответната нормативна уредба за борба срещу дискриминацията и трябва да гарантираме нейното прилагане. На ниво държави членки тази нормативна уредба трябва не само да се въвежда в националното законодателство, но и да се прилага на практика. Когато това не е така, трябва да видим какви са пропуските. А що се отнася до приемането на допълнителни нормативни актове, когато това е необходимо, аз и моите колеги в комисията ще сме на предната фронтова линия. Ще търсим най-подходящите оръжия за борба срещу дискриминацията. Повтарям, няма място за дискриминация. Всички трябва да са обект на равно третиране, както на работното си място, така и в обществото като цяло. Аз със сигурност ще съм сред онези, които ще гарантират постигането на тази цел в рамките на новоизбраната комисия. Господин Силикиотис, Обединената левица. Да, благодаря. В вашия въпросник пише като отговор, че има съответствие между хората, които търсят работа и въпросната работа и че това е начина да разрешим структурната безработица. Структурната безработица обаче се дължи на затягането на коланите, както и на економическата политика, внасяна от Брюксел. Държавите членки съответно не могат да се прилагат, да, да пригаждат финансовата си политика на собственици нужди. В Южна Европа има държави, които в момента биват спасявани със съответни европейски програми което поражда проблем на социално равнище, защото няма социален диалог, няма консенсус и се потъпкват повсеместно правата на хората и на трудещите се. По-специално потъпкващите правата са банките. Как смятате вие да помогнете създаването на работни места на достойни и прилични такива, както и да гарантирате правата на трудещите особено в държавите от Южна Европа. Благодаря. Колега, колега, ik ben er mij heel goed van bewust dat... Eh, Благодаря ви, господин депутат. Да, наистина, наясно съм с това, че в някои държави членки страданието е голямо, че кризата нанесе жестоки удари. Проблемите, разбира се, могат да се дължат в известна степен и на тези мерки за аварийно справяне, но не са само мерките за аварийно справяне с проблема виновниците. Аз самата с удоволствие и всъщност така и ми възложи господин Юнкер, с удоволствие казвам, бих започнала работа по включването на социални индикатори в упражненията ни по оценка за това как действа дадена стратегия. И това ще се включи в насоките по страни. Трябва наистина да се знае какво се случва в съответните държави. Не става дума само за статистики, а за анализ на тези статистики. От анализа ще дойде познанието. Това първо и второ. Освен това, след като имаме съответния анализ, можем да направим по-смислени препоръки и да помогнем там, където наистина има нужда. Ако се предприемат мерки, ако се разработват програми, разбира се, че тези програми трябва да бъдат оценени и от социална гледна точка. Знам, че с мерките за бързо реагиране и с контрола на тройката не винаги постигахме желаното, но беше буря и в бурята понякога корабът се разбива. И за това често ни задават въпроса за легитимността и за това защо се взеха точно тези мерки и какви са последиците от тях. Сега наистина трябва да мислим за бъдещето. И мерките не винаги са били най-разумно приложените, но можем да се поправим и да проведем социалната политика по начин, по който тя наистина да гарантира повече работа. Пак повтарям, развитието и възраждането на развитието минава през инвестиции. Благодаря. Карима Дели. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Тисен. Ето тук седя. Виждате ли ме? Много се радвам, че мога да задам въпроса си към една жена кандидат за комисар, тъй като има твърде малко жени кандидатки за комисар в тази комисия. И въпросът ми е съвсем пряк. Свързан е с поразумението за търгови инвестиции с Съединените щати. Ние се безпокоим от това споразумение. Съединените щати още не са ратифицирали Конвенцията на Международната организация на труда. И можете ли да гарантирате, че във връзка с това споразумение няма да бъдат застрашени социалните норми тук в Европа? Uh, ja, dankjewel mevrouw. Uh, de TTIP-onderhandelingen. Благодаря много, госпожо. Дали, да, действително, преговорите за споразумението с Съединените щати ще бъдат подновени в момента, в който встъпи в длъжност новата Европейска комисия. Госпожа Малмстръм е компетентният кандидат-комисар в тази област, но от гледна точка на заедостта и ние наблюдаваме нещата внимателно, защото преговаряме не само в областта на търговията, внимаваме и за социалните стандарти. И в екипа, който преговаря от името на Европейския съюз, участват и експерти в тази област. Много е важно споразумението да е такова, че твърдо е, да заявим, че няма да занижаваме стандартите тук в Европа, само за да привлечем инвестиции. Разбира се, всяка държава членка има правото да законодателства е, за социалните въпроси и стандартите на пазара на труда на своя територия. Що се отнася до е, Конвенцията на Международната организация по труда, Съединените щати вземат решение кои конвенции да подпишат, но ако се подпише споразумението с Съединените щати, стандартите на Международната организация по труда ще се прилагат. Те са добри стандарти и мисля, че не трябва да се безпокоите нито стандартите по отношение на пазара на труда, нито стандартите по отношение на безопасността на храните ще пострадат. Господин НАТО, Европа на свободата и пряката демокрация. Госпожо кандидат комисар, благодаря ви за много ясния и честен отговор, който дадохте на въпроса, който зададох преди малко, а именно, че няма да има ограничения върху трудовата мобилност и свободното движение на хора в Европейския съюз. Следващият ми въпрос. Ще направите ли компромиси спрямо Обединеното кралство, що се отнася до трудовата мобилност в Европейския съюз? Ако Великобритания не може да приеме законодателството за трудовата мобилност и неограниченото право на свободно движение на хора, смятате ли, че страната би трябвало да напусне Европейския съюз? Beste колега, dat is een vraag die je niet aan mij kan stellen. Колега, не би следвало да задавате този въпрос на мен. Аз не мога да взема решение по него. Разполагаме с ясни правила, с основополагащи договори, в които са закрепени и основополагащи принципи. Принципи, чието действие трябва да продължи, тъй като в противен случай ще бъде поставено под въпрос съществуването на Европейския съюз. Нещо, което не можем да си позволим. Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер заяви, че няма да си затваря очите пред проблемите в някои държави членки. В момента анализираме тези проблеми, но не можете да очаквате от мен, като евентуално бъдещ комисар по въпросите на заедостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, да ви дам отговор на въпроса ви. Нека внимателно се изслушваме взаимно, нека анализираме проблемите, пред които сме изправени, за да намерим и тяхното решение. Госпожа Данута Язловецка. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен. Току-що се върнах от парламентарна конференция, където политици и економисти подчертаваха важността на социалните инвестиции, както и развитието на вътрешната мобилност в един европейски пазар. За вас това също са възлови елементи. Нали така? Госпожо Тайсен, знаем, че за да се построи здрав дом, трябва да излеем здрави основи. В Европейския парламент работим по много проекти включаят директивата за командироване на трудещи се, но смятаме, че тук основите не са здраво изляти. Не отразяват действителността. Действителността, която регулираме всъщност. И резултатът от това често е, че не разрешаваме проблема, който желаем да разрешим. Трябват, с други думи, проучвания на местно равнище за това каква е тази действителност и така всъщност решението ще бъде по-подходящо. Това първо. Второ, трябва да привлечем за участие и социалните фактори в рамките на така нареченото партньорство, защото особено напоследък получаваме ясни знаци за това, че местните власти и социалните играчи на местно равнище не участват достатъчно в стратегията Европа 2020. Благодаря. Eh, ehm, Благодаря ви, госпожо Язловецка. Да, наистина познаването на действителността е най-разумното нещо, което може да направи човек преди да разпише дадена стратегия. Казвате, че не познаваме достатъчно действителността, следователно трябва да натрупаме данни за това каква е тази действителност. Да натрупаме емпирично познание. И аз преди малко също това казах. Емпиричното ни познание за държавите членки трябва да е по-голямо. След това, разбира се, че трябва да привлечем за участие представителите на регионалните и местни власти. Това всъщност вече го правим. Има много елементи от съществуващите финансови инструменти, които предполагат именно участие на това, на представители на местните и регионални власти. Европейската комисия, разбира се, не може да финансира директно местни и регионални власти. Не може пряко да го направи, а през съответния канал за финансиране чрез националната държава членка. По въпроса за обмена на опит и за контрола на това законодателството да се прилага правилно, ако наистина това не е изпълнено в достатъчна степен, то тогава трябва да се предложат мерки за контрол, но винаги чрез държавите членки, чрез които ние всъщност след това достигаме до регионалните и местни такива. Знаем, че понякога местните и регионални власти не познават достатъчно добре европейското законодателство, европейското право. И за това трябва да засилим просветната работа, информационните кампании по посока на всички, които след това трябва да прилагат европейското законодателство. И ако сами не можем, то тогава трябва да се обърнем към държавите членки, за да можете да продължат в нисходяща линия тази просветна кампания. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Благодаря, Вилия Блинкевич от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен, в резултат на економическата финансова криза и в резултат на мерките за бюджетни ограничения, бедността и особено броя на децата, живещи в бедност, се увеличава значително. През 2011 година 27% от всички деца в Европа бяха застрашени от бедност и социална изолация. Европейският съюз по-настоящем не предоставя решение за най-уязвимите граждани в нашето общество. Какви решения предлагате вие, за да може Европа да изпълни целите, залегнали в стратегията Европа до 2020 година? И каква е вашата позиция за възможността за въвеждане за гаранция за децата, подобна за гаранцията за младите, за да може да се гарантира нито едно дете да не бъде оставено назад. Благодаря ви много. Децата са много ценна част от нашето общество. Ако децата израстват в бедност, това е много лошо начало на техния живот. Това е неприемливо и трябва да направим всичко възможно, за да се справим с този проблем. Бедността действително е проблем в някои държави членки и трябва да предоставим подкрепа на тези държави членки. И вече го правим, работейки заедно с определени организации, които работят с хора застрашени от бедност или живеещи под прага на бедността. И е важно да видим внимателно нещата, да видим къде има опасност от увеличаване на бедността, за да се предприемат мерки. Но а, това не е достатъчно. Трябва също така да разгледаме начина по който се организира обществото и а, дори преди да се родят децата, да има достатъчно добри а, услуги на тяхно разположение, да има а, грижа за децата, да има добро образование. А, подкрепа за семействата, така че дори семействата в определен период от време да се озоват в бедност, за децата да се полагат съответните грижи, независимо от това. Затова трябва да разработим иновативни инструменти. Имаме възможност за действие и в настоящите програми, с които разполагаме. И е много важно нещата да се обсъждат, да се изслушваме. Борбата срещу бедността е много важен елемент в стратегията Европа до 2020 година и ще има съответни препоръки към държавите. Хелга Стивенс от групата на ЕКАРЕ. Уважаема госпожо кандидат комисар, ние сме от един и същи малък регион. Наясно сме с факта, че държавите членки на Европейския съюз са изправени пред големи предизвикателства. Въпреки проблемите с националните си бюджети, през идните години държавите членки ще трябва да се справят с проблеми, свързани с мобилността, като изграждат необходимата инфраструктура. Какви са възможностите на един малък регион, като Фландрия, например, за инвестиции в голям размер в рамките на следващите няколко години? Благодаря, госпожо Стивенс. Доколкото разбирам, въпросът ви бе за изграждането на инфраструктура. Онези, които не са от нашата страна, може би няма да разберат, не са разбрали, извинете, точно какво ме попитахте. Говорихте за широко мащабни инфраструктурни проекти и за това от какви източници ще се финансират те. Трябва да има промени в правилата, според мен. По-малките държави и региони. Не мисля, че за тях могат да бъдат направени изключения от правилата. Що се отнася до класифицирането на публичните разходи, има действащи правила. Евростат е независима организация – и правилата, които е изработила, трябва да се прилагат навсякъде, в това число и в Белгия и Фландрия. Евростат ще разгледа предложенията и ще излезе с независима оценка. Проблемът въжи не само за Белгия, въжи и за други държави. Аз съм от Белгия, но в качеството си на член на Европейската комисия не мога да приемам указания, които ми се дават на национално равнище. Всяко едно предложение ще бъде разгледано по общия ред. Изцяло ще отчета резултатите от анализа на Евростат като независим орган. Това спада към задълженията Господин Вайгъл. Данашния дан е посвечен... Е е... Много благодаря, госпожо председател. Госпожо Тисен, днес е деня на възрастните хора. И въпросът ми е съответно свързан с тях, с този въпрос. Питам ви, значи, дали ще направите нещо за създаването на европейска стратегия, която да цели адаптиране към демографските проблеми в Европа. Ясно е, че ни трябват нови инструменти за това, за закрила на тази част от населението. Няма много време, така че няма да се разпростирам. Но не, вярно е, че няма много лобисти за възрастните хора и всичко зависи от добрата воля на регулатора. Имам предвид инструмент, който да помогне на възрастните хора или хората, които вече не са в първа младост, по-скоро, имам преди 45 до 55 години, да намерят работно място. Благодаря. Колега, е, колега, е, Благодаря ви, господин Вайгъл. Е, Казвате, че хората на зряла възраст, така да кажа, не могат да си намерят работа. Това е въпрос наистина на комуникация по-скоро. Защото има области в нашият общ живот, където лобизмът е по-популярен, просто защото заинтересованите могат да и платят на лобисти, други не. Е, аз самата съм много ангажирана с е, този въпрос и смятам, че допитването до лобисти, някои ги наричат лобисти, аз предпочитам да ги наричам хора, които са на терена на место и познават, аз смятам, че наистина с тези хора трябва да се говори. И мога да ви кажа, че хората в зряла възраст са наистина много добре организирани и има с кого човек да събеседва като представител на този колектив. Вярно е наистина, че хората в зряла възраст продължават да са трудово активни. Наистина живее в общество, където работната сила продължава да е активна дълго време. И това се отразява съответно на системите за социална закрила и пенсионните механизми не на последно място засяга и така нареченото обучение по време на целия живот. Това е един механизъм за подкрепа на тези, които продължават да търсят работа и освен това да им се помогне да намерят прилична такава, за да могат да работят добре и да си изпълняват трудовите ангажименти достойно в продължение на дълги години. Това е така нареченото понятие за активно устаряване С други думи, човек да е трудово активен по-дълго време. Споменах вече пенсионните системи и сега го подчертавам. Благодаря. Свен Шулце от ЕНП има думата. Уважаема госпожо Тайсен, въпросът ми е свързан с демографията. Демографските промени са сред основните теми на нашето съвремие. Европейската комисия, както вече заявихте, ще бъде изправена пред редица предизвикателства, сред които е и застаряващото население в съчетание с пада в ръждаемостта в редица региони. Демографският аспект оказва значително въздействие върху социалното осигуряване, върху социалната, економическата политика и политиката в областта на заетостта. Бихте ли посочили някои конкретни мерки, които заедно с колегите си комисари смятат възнамерявате да предприемете по отношение на демографските промени? Още един въпрос. Как може да се създаде устойчива пенсионна система в дългосрочен план? Председателката прекъсва оратора и дава думата на госпожа Тайсен за отговор. Благодаря, колега. Когато говорим за новаторство в Европейския съюз, би трябвало да мислим не само за научно-изследователската и развойната дейност в полза на промишлеността. Трябва да мислим за научно-изследователската и развойна дейност, насочена към разработването на нови услуги и нови политики, с които от своя страна се цели решаването на нови социални проблеми. Някои държави членки все още не се мисли по този въпрос, но когато говорим за социалното новаторство, е необходимо да се създадат и платформи. Трябва да направим така, че държавите членки да разработят нови социални услуги, трябва да се гарантира и подходящо обучение, така че всички обществени прослойки да придобият необходимите умения за справяне с демографските промени. Трябва да гарантираме и подходящо обучение за доставчиците на тези нови социални услуги, както и да се възползваме от новите електронни технологии. Не можем да изготвяме нормативна уредба в тази област. Можем обаче да излизаме с препоръки, както и да предоставяме финансиране в областта на новаторството. И отново, нека кажа, че трябва взаимно да се учим от опита си госпожа Петра Камер-Еверт от Комисията по култура, група на социалистите и демократите. Госпожо Тисен, знаем, че високата безработица сред младежите е един от най-сериозните проблеми в някои държави и членки. Знаем също така, че този проблем няма да бъде решен по линия на няколко прекрасни проекта, а чрез изграждането на подходящи структури. В много държави системата на така нареченото дуално образование, т.е. обвързване на теоретичното с практическото обучение показа, че тази система е устойчива спрямо кризата. Тя е знак за отговорна политика за взаимодействие между деловите среди и държавата с цел изграждане на квалифицирани кадри. Какви конкретни действия предприемате в областта на дуалното образование? Как искате да подпомогнете държавите членки при въвеждането на тази система? Какво взаимодействие смятате да установите между Генерална дирекция заетост и Генерална дирекция образование? Благодаря. Също като вас, аз съм наясно За значимостта на обучението на работното място и на системата за дуално обучение. Онези, които се обучават в рамките на такава система, са по-конкурентоспособни на пазара на труда. Тя може да допринесе и за решаването на проблема с младежката безработица. Можем да подпомагаме държавите членки в тази област. Вече сме постигнали споразумение с всички заинтересовани страни. Предстои да проведем консултации с тях, като се опрем на техния опит в областта на стажовете, например. Бе създаден и така нареченият съюз за чирачеството. има възможности за конкретна работа. В писмото на Жан-Клод Юнкер, в което се очертават нашите мисии, професионалното обучение и обучението на възрастните хора са ресори, за които ще отговаря Генерална дирекция за етост. Това според мен е една добра стъпка. Друга възможност е програмата Erasmus+. за насърчаване на културния обмен. Има и други подобни програми за обмен. Председателката прекъсва госпожа Тайсън. Благодаря. Давам думата на Рената Вебер от ТНП. Благодаря много. Госпожо председател, госпожо кандидат комисар, оценявам казаното от вас за свободата на движение в Европейския съюз и е, за свободата на движение е, в рамките на пазара на труда. Е, съгласна съм с вас също, че е необходимо по-добре да се организира образованието и е, професионалното образование също, за да може да се отговаря на потребностите на пазара на труда. И в тази връзка, докъде сте готова вие и Европейската комисия да е, отидете при препоръките, които правите към държавите членки, евентуалното настояване пред държавите членки да променят програмите и да променят механизмите на обучението през целия живот. Какво мислите, че ще направите в това отношение? Благодаря. Благодаря много, госпожо Вебер. Не мисля, че разполагаме с компетенциите да вземаме решение по отношение на учебната програма. Образованието е в компетенциите на държавите членки и на регионите. Но имаме възможност да сътрудничим за събирането на информация и за обмена на информация и сме готови да го направим, особено що се отнася до техническото и професионалното образование. Какво можем да направим? Ами, можем да събираме информация в различните държави членки и да направим така, че тази информация да достигне и до други държави членки. Тоест, хората, които изготвят учебните програми, могат да бъдат в контакт едни с други, и да се познават, да се учат един от друг. Вярно, че това е подход в областта на мекото право, но така са разделени е, компетенциите. Е, тези компетенции са в ръцете на държавите членки. Ние можем да допринесем в общи линии в контекст на събирането на информация. Друга област, в която можем да допринесем, е свързана с признаването на квалификациите. Има вече признаване, взаимно признаване на квалификации, свързани с регулираните професии, работим и по други области и можем да навлезем и в повече подробности. Хората, които са изкарли стажове, хората, които завършват училище и дори нези, които са натрупали познанията си по неформален начин, извън институционални учебни програми, трябва да получат признание за тези познания и трябва да има по-лек преход към пазар на труда. Госпожа Гарсия Перес, социалисти и демократи, Комисия по правата на жените. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен, да, наистина равенството между мъжете на жените като принцип е много важно за европейската стратегия. Във вашия случай обаче е още по-важно. Разликата в заплащането между мъже и жени в Европа е около 16%. Жените получават 39% по-низки заплати от мъжете, 27% от жените. С други думи, рискуват да изпаднат в бедност и социално изключване. И в тази обстановка очевидно е важно важно да чуем какви мерки смятате да, въз, да предприемете, за да се справите с тази тройна пропуст? Има ли нужда от законодателни мерки, например, за да се премости тази пропаст. И накрая, как смятате да включите мъжете, с други думи, вашите колеги в а, комисията за борба в този толкова важен поход за равнопоставеност? Благодаря. Много благодаря. Започвам от последното, което попитахте. Всички жени в Европейската комисия трябва да работят за равнопоставеността и по-специално за принципа равен труд, равно плащане. Първият договор от Рим, мисля, че 119 член вече упоменава ясно това. И оттам сет на европейското законодателство е било разписвано именно в този дух. Дали можем да създадем нови закони? Може би. Но това, което вече съществува, трябва да се изпълнява. Наистина записано е ясно, че трябва да има равен подход към заплащането и може би трябва да изискаме в трудовото възнаграждение да се посочва ясно какви елементи го съставляват. Тоест, трябва да поощряваме и да стимулираме изпълнението на правилата. Правилата, законите са гласувани. Трябва просто да се изпълняват. Ясно е, че за равен труд трябва да има равно трудово възнаграждение. И това е не само свързано с принципа на равнопоставеността, а с принципа на участието в жените на трудовата борса. За момента жените не присъстват много на трудовия пазар. По-често боледуват или по-често трябва да отсъстват от работа, заради, е, заради да гледат други болни от семейството. И по този повод, съответно, биват дискриминирани след това при получаването на пенсии. Натрупват по-малко актюерски активи. Затова, първо, трябва да гарантираме повече женско присъствие на трудовия пазар. Как? Чрез повече детски градини, ясли и други подпомагащи служби. За момента има много фактори, които по един или друг подмолен начин не позволяват на жените да присъстват на трудовия пазар. Край на изказването прекъсва председателката. Thank you. I'll give the floor to Constance. Благодаря. Давам думата на Констанс Легрип, която представлява ЕНП и Комисията по правата на жените. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, с голямо внимание изслушах вашия отговор на предходния въпрос и съм доволна от него. Радвам се, че ви изразявате желание да работите за по- постигане на по-голямо равноправие между жените и мъжете в Европейския съюз? И що се отнася до възнаграждението, т.е. разликата в заплащането между мъжете и жените, както и по отношение на пенсиите. Това показва вашата добра воля. И във връзка с това, Ще задам един въпрос, който е важен за нашите граждани, въпрос, който е важен и за моята политическа група. Кои са конкретните инициативи, които възнамерявате да подемете заедно с колегата си, отговарящ за равноправието между мъжете и жените, за да насърчите държавите членки да прилагат вече съществуващото право в тази област? Благодаря много. конкретни мерки за спазване на правото. Първо трябва да се информираме за това какво се случва на място. Трябва да имаме яснота за точната ситуация в държавите членки и ако се окаже, че някъде държавите членки не спазват правилата, тогава трябва да настоим държавата членка да разреши този проблем не е допустимо да има дискриминация между половете. И е, във връзка с казаното и от предходния ви колега, е, що се отнася до мъжете и жените в комисията, е, много е, се зарадвах, когато Жан-Клод Юнкер заяви, че иска да има възможно най-много е, жени в Европейската комисия. А, той искаше да има и повече от 9 жени, а, защото, както каза той, живеем в 21 век. Хората а, трябва да разчитат и на участието на мъжете, и на участието на жените в политиката. Това е много важен въпрос. И въпрос, който със сигурност засяга и останалите комисари във връзка с техните ресори. Аз съм феминистка по убеждение и мога да ви уверя, че там, където жените имат нужда от помощ, ще направим всичко възможно да я получат. Това е наша наше задължение. Благодаря. Давам думата на Елена Дженти от групата на социалистите и демократи. Анкио салуто лонореволе Тисен, кандидата комисария. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тисен, финансовата криза и бюджетните ограничения доведоха до тежки последици службите е, за социални услуги се разпадат, социалните помощи са сериозно орязани, помощите за безработица са орязани. Това е недопустимо. Трябва да подобрим социалната закрила. Трябва да подобрим публичните програми, обществените програми за закрила. Никой не трябва да бъде оставен на страна. И така, съгласна ли сте с мен, че имаме нужда от правна рамка, която да ни даде възможност да създадем мярка за социална закрила, някакъв план за социална закрила, например, включваща е универсален достъп до, подобна на тази за универсалния достъп до стоки и услуги. Да кажем, минимална заплата на ниво Европейски съюз. Благодаря много. Да, много важен е зададеният въпрос. Ще работя ли за подобряване на социалната рамка? Да, разбира се. Работим в рамките на договора. Той ни води. Работим и в рамките на програмата на господин Юнкер – възоснова на която той получи подкрепата на Европейския парламент и така. Пазарна економика, да, но също така трябва да се коригира социалния аспект, трябва да направим нещата устойчиви и трябва да направим така, че да има достатъчна конкуренция, за да се създават работни места и економически растеж. Това е нашата задача. От там нататък дали ще има европейска правна рамка за това или не, и дали това ще е рамката, която ще се спазва от всички държави членки, трудно е да се каже на този етап. Не мисля, че ще разполагаме само с един правен инструмент в тази област, но различните инструменти, с които разполагаме и а, принципите, залегнали в договора, а, допускат договаряне на минимални стандарти на пазара на труда, за да се гарантира неговата устойчивост и всички държави членки трябва да работят по този въпрос. Уверявам ви, че това ще е важна тема за комисията. Що се отнася до минималната работна заплата, тази тема не сме я засягали. Все още говорихме за минималния доход. Това е различно. А, мисля, че трябва да има а, разпоредби за минимална заплата във всички държави членки. Това обаче не е нещо, което можем да налагаме. Член 153 заявява, че нямаме компетенции в областта на заплатите. Можем обаче да насърчим държавите да въведат минимална заплата, защото тя играе важна роля, що се отнася до лоялната конкуренция между държавите членки. Държавите членки имат своите правомощия. Ако някои държави членки не са въвели такава мярка, ние не можем да го наложим. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на госпожа Тайсен. От е, кризата 2008 година насам и в условията на дъмпинг социален, економически и екологически напоследък, чуваме, че трябва преструктуриране но това преструктуриране води до загуба на работни места. За да можем да помогнем на жертвите на това преструктуриране, някои държави членки и социални партньори започнаха програми за пре квалифициране, програмата на Рено в Белгия, например. Излязохме с специален закон по този въпрос, за да може цял, целият Европейски съюз да разполага с такива средства. Първият ми въпрос е дали вие сте за такава рамкова директива и каква е вашата стратегия за повече закрила на нашата промишленост, която всъщност трябва да се бори с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 бяхме свидетели на много такива преустройства, чакат ни и нови. Какво можем да направим? Можем да действаме и преварващо. Знаем какво може да се случи, следователно може да реагираме микро и макро и економически. Най-напред трябва да започнем с консултации сред работниците и служителите и по-скоро не консултации, а направо информативна кампания, за да могат всички да започнат подготовка за бъдещо преустройство. Тези, които могат да останат на улицата, да загубят работата си, съответно, трябва да бъдат обучени да им се помогне преквали... да се преквалифицират в търсене на нови възможности. И съответно да се помисли за нов вид професии, които да бъдат нещо като буферна зона във времена на преструктуриране. Знам, че докладът на депутат Серкас защитава идеята за такава директива, но имаше от друга страна пък съпротива и съответно комисията реши да не подема законодателна инициатива в тази област но изпреварващото действие се остава като правило, като препоръка. Нещо друго. Има и други законодателни елементи, които съществуват в областта на допитването до работниците, както и до тяхното преквалифициране. И именно тези инструменти могат да ни служат за оценка на ситуацията и последващо действие по въпроса сега за основните понятия. Какво значи допитване до мнението на служителите? Тук има известна неяснота при дефинициите. Може би дефинициите трябва да се пренапишат или пък да се разработят нови механизми, които да позволяват изпреварващо действие в условия на преструктуриране на дажен бранш. И от тук насетне можем да мислим за евентуално ново законодателство. Благодаря. Uh, to... Благодаря. Давам думата на госпожа Комодини Кача, член на Комисията по култура от групата на ЕНБ. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Тайсен, сред политическите приоритети на Европейската комисия следва да залегнат стабилността в областта на заетостта и економическият растеж. Как ще направите така, че образователните системи в Европейския съюз да допринесат за економически растеж? Как ще насърчите трудовата мобилност сред младите хора, за да се увеличат техните умения и пригодността им за трудова заетост? Това число в рамките на инициативата Младежка гаранция. До към септември тази година само две държави членки бяха започнали да освояват средства в рамките на младежката гаранция, като проблемът не е в недостига на средства. Какво ще направите, за да решите този проблем? Благодаря. Образованието, пазарът на труда и необходимостта уменията да бъдат напаснати към потребностите на пазара на труда, това трябва в по-голяма степен да залегне в работата на новоизбраната комисия в сравнение с миналото. Образованието и обучението, професионалното образование и обучение и образованието за възрастни, тези области ще спадат към ресора на Генерална дирекция за етост. С това ясно се показва, че те засягат заетостта. Някои смятат, че образованието няма нищо общо с пазара на труда, но най-вече, що се отнася до професионалното образование и обучение им, образованието за възрастни, трябва ясно да покажем връзката им с пазара на труда. Що се отнася до младежката инициатива, знаем, че бе бавен първоначално темпът на освояване на средства по тези фондове. Първо дадохме възможност на държавите членки и по-точно на някои държави членки по-бързо да представят свои програми в сравнение с други. Литва е готова, доколкото знам, и Испания също е почти готова. Има средства от предходния бюджет, които могат да бъдат освоени. Продължава работата по някои програми за действие ще направим всичко възможно, за да може бюджетът със следващия програмен период да се използва, да се използва ефективно за постигането на цели насочени към структурни промени. Мария Хуао Родригес от групата на социалистите. Is, is и така това изслушване приключва и госпожа Тайсен Искаме да чуем ясен ангажимент от ваша страна. Ясни ангажименти очакваме да чуем. Всички сме убедени, че следващата Европейска комисия ще бъде съдена за ще бъде преценявана и оценявана за дали може да контролира социалния дъмпинг и да намали съществуващата бездна на социална отчужденост и бедност. За да се случи всичко това, трябва да изработим политика, стратегия, в рамките на стратегията Европа 2020 20 и в рамките на насоките по държави, трябва с други думи да създадем социален ангажимент, социални цели в рамките на економическото развитие и на еврозоната. Следователно питам ви, как смятате да работите с колегите Катайнен и Добровски, за да постигнете всичко това, това социално измерение? Благодаря. Dank u wel, mevrouw. Ik denk dat we, of het is mijn overtuiging dat we moeten zorgen voor резултат. Благодаря. Да, и аз съм убедена, че трябва да търсим резултатност. Когато почнем нещо, трябва да знаем как да го измерим. За да знаем какъв резултат е имала нашата стратегия структурата на Юнкер, така както е зададена от новоизбраният председател, президент Юнкер, залага много на екипния дух. Не, не трябва всеки да работи в своята м, сфера, а да си съдейства с другите. А пък създаването на трудова заетост е определено хоризонтална цел за всички ресори. Как ще го постигнем? Чрез взаимно информиране, чрез взаимно осведомяване за инвестициите, които възнамеряваме да влеем. Ще работим съвместно с Генерална дирекция Трудова заетост и тук целта е създаването на нови фирми, участие на жените, социална отговорност на предприемачеството и така нататък. Когато пък става дума за европейския семестър, ще си сътруднича с колегата Московичи под шапката на даден заместник председател на комисията. И така двамата или тримата дори ще работим за включването на съответните социални измерватели индикатори на ефикасността. Социалните индикатори трябва да бъдат взимани под внимание точно толкова сериозно, колкото и економическите. И така ще анализираме случващото се в държавите членки и на това основание ще излизаме с конкретни препоръки и насоки по държави. Това е ангажимента, който мога да поема тук. Това е най-важната ми задача. Мога да ви уверя, че няма да му изневеря. Благодаря. <clears throat> Благодаря. А сега давам думата на Сабине Ферхен от групата НП и от Комисията по култура. Госпожо кандидат комисар, държавите членки, които са въвели дуалното образование, обикновено имат по-малки нива на безработица сред младите. Може и да не е подходящо тази система да се изкопира във всички държави членки, тъй като системите са много различни, както вие сама казахте. Но може би е, е, можем да извлечем полката, че сътрудничеството още на ранен етап е, между образованието и частния сектор помага за справяне с безработицата сред младите. Какво ще направите, за да задълбочите тази връзка? Ще насърчите ли въвеждането на този добър модел, тази добра практика, дуалното образование? И вторият ми въпрос, какви са вашите планове, свързани с неформалното образование, да кажем, в малката си е, програма Грунтвик и също е, как ще насърчите развитието на меките умения, тъй като много от е, програмите се подкрепят от социалния фонд. Duaal we hebben het er hier al over. Благодаря много. Долната система за образование е нещо, за което вече говорихме. Това е много важен инструмент. Това е метод, който очевидно е показал добри резултати. Той е ефективен. Това е метод, който насърчава хората да преминат към пазарното труда, предоставяйки им първо достатъчно добро обучение или образование. Разбира се, в различните държави членки нещата са различни и не може една система просто да се изкопира в друга, но можем да научим много едни от други и да прехвърлим опит през граница. Мисля, че във връзка с програмата Разъм е много важно да има и възможности в образов... свързани с... с професионалното образование и с образованието и обучението за възрастни, за да може организиращите подобни курсове да могат да се срещат и да сравняват програмите, да видят какво могат да научат от другите. Защото само чрез учени едни от други е, можем да напреднем много. държавите членки трябва да инвестират в тази област, защото резултатите могат да бъдат доста широко обхватни. Така че аз подкрепям този тип връзка между образованието и частния сектор, но е важно да се види как може този опит да се прилага в страни, в които все още не се прилага. Що се отнася до обучението за възрастни, имаме бюджет, но всъщност няма достатъчно инициативи и средствата остават неизразходвани. трябва да видим какво се случва, защо няма достатъчно образование за младите, защо няма достатъчно хора, които се занимават с това за възрастните, извинете, и защо а, то не е достатъчно достъпно. Благодаря, давам думата на Вероника Лопе Фортания. Вие сте последния оратор от групата НП. Благодаря, госпожо президент, госпожо Тисен. Искам да ви кажа най-напред колко се радвам и е, от вашето представяне днес. Е, много добре познавате материала и сте за преодоляване на бедността и на социалното изключване на хората в неизгодно положение. Това ще ни позволи да работим заедно, за да се върнем отново на пътя, който бяхме поели по посока на стратегията Европа 2020. Така ще постигнем едно общество, което е стабилно и устойчиво. Особено се приветствам и изказването, твърдението, че европейският семестър трябва да бъде по-социален. И за това, и за да намалим бедността, мизерията и безработицата, искам да ви задам два въпроса, въпреки че всъщност вече сте отговорили даже и на тях. Какви мерки предлагате за да има Европейският економически и валутен съюз е едно по-социално измерение. И след това какво можем да направим повече за хората с увреждания? Ще работите ли по този проект и как точно? Благодаря. Eh, eh, Много благодаря, госпожо депутат. Да, така е социалното измерение трябва да присъства в европейският семестър. Разчитайте на мен, за това разчитайте и на останалите колеги, разбира се. Всички членове на бъдещата Европейска комисия се подписват и с двете ръце под едно такова твърдение. Всички комисари, с други думи, трябва да се ангажират с това, което казах преди малко. Социалните индикатори да са равнозначни на економическите. Не трябва само да се го записваме в бележниците, а след това да работим по това, да изработваме конкретни насоки по страни и да следим за тяхното изпълнение. Сега, пак повтарям, социалните ни партньори трябва да бъдат привлечени за диалог. За диалог по създаването на обща програма за търсене на повече работни места, за повече трудова заетост. Това се постига с бюджетни средства в отделните национални държави, но и с по-засилено участие на всички заинтересовани страни в процеса, които взаимно да се учат едни от други. Сега по въпроса за хората с увреждания, дали ще има специално законодателство за тях. Мисля, че за момента има три такива нещо като Европейската гражданска инициатива, преди тя да бъде въведена като юридическа фигура. Дори един милион души с увреждания в Европа поискаха такова законодателство и то съответно бе разписано. Така че мога да заявя съвсем отговорно, че това ще бъде сред нашите приоритети. И когато този приоритет изкристализира в законодателна инициатива, ще дойдем да разговаряме най-напред с вас. Имам предвид достъпа до хора с увреждания, достъп до услуги и стоки, които са с новативен характер и не са много скъпоструващи. За тези хора именно си заслужава да харчим пари в новативни изобретения. Благодаря. Uh, председателката, благодаря ви. Благодаря на всички членове на нашата комисия и на други комисии за това, че подготвиха и зададоха всички тези толкова важни широко обхватни въпроси. Сега ще дам думата на госпожа кандидат комисаря за кратко заключително изложение в рамките на 5 минути. Ще имате възможност да изложите всичко онова, което не можахте да кажете до момента, тъй като трябваше да отговаряте на сложни въпроси в рамките само по на две минути. Госпожо Тайсен, имате думата за заключително изложение. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги. Позволете ми първо да ви благодаря за всички зададени ми въпроси и за интересното разискване, което проведохме днес. Нека ви уверя в едно. Ако ми гласувате доверие, ако подкрепите кандидатурата ми, думите ми ще прераснат в дела – по време на днешното изслушване се опитах до някъде да ви изложа какви стъпки смятам да предприема, заедно с държавите членки, социалните партньори и Европейската комисия. Европейската комисия заедно с държавите членки и социалните партньори възнамерява да инвестира в заетост и растеж. Искаме търсещите работа да се завърнат на пазара на труда, да доразвият уменията си, да се възползват от възможността за трудова мобилност. Възнамеряваме да гарантираме възможно най-добрата социална закрила, както за заетите, така и за търсещите работа. Възнамеряваме освен това да намалим бедността, да гарантираме здравословни и безопасни условия на труд, да се борим срещу социалния дъмпинг и дъмпинга по отношение на трудовото възнаграждение и да гарантираме равни възможности на пазара на труда, както и равно третиране. За да постигна всички тези цели, ще се възползвам от всички налични инструменти. Новоизбраната комисия ще мобилизира до 300 милиарда евро за инвестиции в работни места и растеж. Около 10% от бюджета на Европейския съюз ще бъдат заделени за моя ресор – ще ги мобилизирам за постигането на всички цели, които изброих до тук, а именно засилване на социалната закрила, борба срещу бедността и насърчаване на заедостта, младежката безработица. Този проблем ще е сред основните ми приоритети. Всички държави членки трябва да работят за неговото решаване, като се стремят към измерими и трайни резултати социалната политика в по-голяма степен ще залегне в европейското полугодие. Реформите, които следва да извършат държавите членки, ще бъдат подлагани на анализ и от гледна точка на социалните последици от тях. Скъпи колеги, Европейската комисия смята да постигне всички тези цели съвместно като екип под ръководството на Жан-Клод Юнкер. Ще си сътрудничим и с Европейския парламент, както и разбира се с държавите членки и социалните партньори. Наясно сме с това, че сме изправени пред огромни предизвикателства и че можем да постигнем успех единствено, ако ги посрещнем заедно. Ако след 5 години можем да кажем, днес в Европа има повече работни места и по-малко бедност, то тогава, но само тогава, скъпи колеги, ще знаем, че сме постигнали промяна за гражданите. Както казах и в встъпителните си думи, Европа трябва да работи в името на гражданите. С удоволствие ще работя заедно с вас. Благодаря ви. Once again, thank you. Uh, Нека отново да благодаря на госпожа Тайсен. да благодаря на всички депутати, които взеха участие в това изслушване. Заседанието на координаторите ще се проведе при закрити врата от 1 до 2 часа с цел оценка на това изслушване в зала А СП 5G2. Заседанието на координаторите за оценяването на това изслушване отново от 1 до 2 часа след обед в зала АСП 5G2. Благодаря